Скъпи колеги, добър ден. За мен е чест да приветствам председателя Марио Драги за нашия диалог по парични въпроси. Този диалог е много специален по две причини – Първо, защото отбелязваме 20-та годишнина от въвеждането на еврото. Това отбелязахме и на пленарна заседания, така че и нашето заседание на комисията е посветено на този юбилей. И втората причина за това заседание, за този диалог е всъщност последната му поява тук в нашата комисия по време на нашия мандат. Затова решихме да му подарим подарък и да му благодарим за тясното сътрудничество с нашата комисия. И по този начин ние всъщност гарантирахме едно много високо ниво на прозрачност на парламентарната дейност, както и на работата на ЕЦБ, на Европейската централна банка, разбира се, което е, гарантира и нейната независимост, така че този диалог по парични въпроси, както и други средства за сътрудничество показват, че ние съвместно можем да гарантираме независимостта на ЕЦБ и да гарантираме нейната прозрачна дейност. И по този начин виждаме, че ЕЦБ е отворена за диалог с парламента. Благодарим ви най-искрено за това. И искам, разбира се, да ви благодаря за цялата ваша работа, за Европейския съюз, за економичния и паричен съюз, за нашата валута, която ние честваме сега. И многократно наши колеги са признавали, вашия принос, който е основен за опазването на еврото, на нашата обща валута, за доверието в него. Най-сърдечно ви благодарим. И това е ще малко подаръче за вас. Thank you very much. Thank you. Thank you. And now, colleagues who wish, we, the idea was also to have a picture with the colleagues. И ако желаете, може да дойдете тук, за да направим обща снимка. Защото това ще бъде в рамките на мандата ни последния диалог по парични въпроси. So, we can move to the top. Нека сега, колеги, да преминем към темата на нашия диалог по парични въпроси. Аз много говорих вече, няма смисъл а, да добавям нещо, така че всички ние сме се запознали с заключенията на управляващия съвет на ЕЦБ. Техния, от, техния анализ на е, економическите е, прогнози. Техните заключения оставят, е, остават същите, а именно те предлагат е, така достатъчно запазване на, за освобождаване на парични средства. Така че, господин Драги, давам ви думата за уводни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите членове на тази комисия. Благодаря ви за тази изненада. Това е чест за мен. Как го наричате това? Някаква това е малко подаръче, наистина това ме докосна. Дами и господа, за мен е удоволствие да бъда отново тук сред вас във вашата комисия. Радвам се, че вие избрахте тази а, тема, а именно европейския е, европроект и неговите постижения и бъдещето. Първо, ще ви е, представя вътрешното и външните изменения на еврозоната, измерения на еврозоната. И след това ще ви представя какво вече сме постигнали, нашите, наши ангажимент е да продължим постигането на е, напредък и да гарантираме всъщност всички европейски предимства наистина да бъдат реализирани изцяло. Еврото е всъщност пазител на целостта на европейската економика. По този начин бяха премахнати е, трансграничните бариери посредством обща политика. Ние следвахме духа, който всъщност беше е, заложен в е, декларацията на Шуман през 1950 година да създадем Европа посредством конкретни постижения. Какъв е резултата от това? Нашата економика сега е по-интегрирана до степен, която не можехме да си представим до преди неодавна. Еврото беше създадено, за да е, се доверим на тази валута. И в е, две десетилетия ние всъщност е, запазихме стабилността на тази валута и по този начин гарантирахме стоеността на спестяванията на хората – ние улеснихме инвестициите на посредниците, създадохме нови места посредством еврото. Повече от 20 милиона европейци работят, имат работни места, отколкото преди 20 година в 19, именно в тези 19 страни, които участват в еврозоната. От въвеждането на еврото от 50 69% работната, ставката на работната, процента на работна ръка се увеличи на 67%. През тези две десетилетия на еврото всъщност отбелязаха нещо необичайно. Първата, първото десетилетие всъщност се отбеляза комбинирането на макроекономическата стабилност, инфлацията е близо 2% и ЕЦБ гарантира стабилност на цените като единствено се променяше и коригираше лихвената ставка. Економическата и финансовата криза беше най-голямото предизвикателство от голямата депресия. Е, в моето изказване преди две седмици на пленарното заседание аз казах, че като в отговор на е, кризата ние трябва да разработим нови инструменти, които да гарантират ефективността на нашата парична политика и да стабилизират економиката в еврозоната. Благодарение на общите усилия на всички европейски граждани, еврозоната се възстанови от кризата. Виждаме резултатите и а, те са видими. 22 триместъра а, бележат растеж и инфлацията е най-ниска от 2008 година и заплатите и а, доходите се увеличават. Въпреки това, през изминалите няколко месеца ние събираме информация и виждаме, че всъщност има някои негативни тенденции в някои страни. Тази несигурност, свързана с геополитически фактори и заплахата от протекционизъм, всъщност отслабват нашата економика. Финансовите условия са добри, динамиката на пазар на труда също така се развива положително и това, разбира се, увеличава обаче от друга страна натиска от инфлация. Ние се опитваме да задържим нивата на инфлация близо до 2% в средносрочен план. Значителните стимули в финансовата политика остават, запазват своето значение и за да можем да издържим на натиска на националните пазари и на, върху цените, върху стоките. И ние всъщност предлагаме четири насоки относно лихвените ставки за придобитите активи. При всички случаи управляващият съвет е готов да коригира и адаптира всички инструменти така както е необходимо, за да гарантираме а, развитието на инфлацията по един стабилен начин, така както а, предлага управителния съвет. Тези положителни резултати на еврото не са свързани само с вътрешното политическо измерение. Ние постигнахме с общите политики, парични, и економически, да постигнем нашата независимост в, е, е, с оглед на глобалната интегрирана економика. От въвеждането на еврото то символизира един, обединението на европейския континент, който а, е по-силен и по-способен да удържи на глобалните въздействия. Валутният паричен съюз ни дава по-добра позиция, по-силен глас на международната сцена и преговори. По този начин ние можем да повлияем на економическите взаимоотношения. Между впрочем, това са думи на Жак Делор в прословутия доклад Делор. През изминалите 20 години еврото се превърна във втората най-важна валута в международната валутна система. Някъде между 20 и 40% от глобалния чуждестранен резерв, международните транзакции, международният дългове, всички международни сделки се извършват в евро. Повече от 50 страни или територии използват или са обвързали своята валута към еврото. Тази глобална, това глобално състояние носи ползи. Това намалява а, разходите по финансовите сделки и еврото се превръща в по-конкурентно способна валута. Освен това, ликвидността на финансовия пазар в еврозоната е по-добра националните инвеститори всъщност могат да планират много по-ефективно своите финансови ресурси. Освен това се намалява и а, разходите за капиталовите, на капиталовите пазари, за а, финансовите институции, публичните органи се възползват, а, както и, и гражданите, данакоплаците, да Разбира се, че международната роля на еврото е свързана и с предизвикателства, като например ние сме изправени и се сблъскваме пред глобалните световни процеси, финансови и економически. Международните ползи обаче отиват отвъд ползите, свързани с еврото само и с, като валута. Става въпрос и тук за международно сътрудничество, а то е съществено и по този начин европейските идеи могат да бъдат много по-добре представени, когато говорим с един глас. Например, силата на еврозоната по този начин ние всъщност укрепихме регулаторната рамка след световната економическа и финансова криза. Към момента Европейския съвет за системен риск е най, един от най-голем, най-голямите институции, която има своето отражение върху международната сцена. След глобалната криза виждаме, че всъщност еврото се възстановява постепенно. Както казах, еврото се използва в международни а, финансови а, сделки и така нататък и международните а, пазари на задължения и а, се спаднаха. Този спад се отразява, разбира се, и върху валутния паричен съюз но благодарение на неговата стабилна архитектура, ние можем да а, спрем тази, а, тези отрицателни въздействия. Ликвидността е всъщност един от съществените елементи на една международна валута. Европейските политици вече отделят по-голямо значение и внимание, особено през последните години и месеци върху еврото, за да може еврото да запази своята международна роля. Европейския съвет от декември 2018 година окоръжи именно работа в тази посока. Международната роля на еврота се подпомага от една здрава економическа политика в еврото зона – от една под един по-задълбочен и завършен економически и паричен съюз. Това обаче означава, че трябва да полагаме още повече усилия за едно по-голямо, е, по-дълбока -по интеграция. През последните 20 години видяхме, несъмнено, че економическия просперитет и стабилност могат да си бъдат изправени през сериозни затруднения – затруднения както вътре, така и извън еврозоната. Въпреки това, ние показахме, че подобни предизвикателства могат да бъдат преодоляни най-добре с общи усилия. За да се възползваме всички от еврото, трябва да споделяме същите характеристики, които всъщност доведоха до въвеждането на еврото през 1999 година. За целта ние се нуждаехме от национални реформи, за да се стигне до а, стабилно економическо сближаване. Всяка една парична и валутна система, която расте. И това ще е възможно чрез постоянни реформи и усилия. Този процес на конвергенция беше задвижен от структурни фактори. И това, разбира се, беше основна отговорност на държавите членки. От една страна, Еврото може да даде своя принос именно само когато всички полагат усилия за тези реформи. Всички заедно. Ние можем да бъдем конкурентно способни. Нека да капитализираме този елемент. Нека да създадем синергия между единия пазар и економическия паричен съюз. Единия пазар е един от най- силните инструменти, който наистина създава механизми за по-голяма продуктивност. Капиталовите пазари в Европейския съюз са добри не само за домакинствата и за фирмите, но и за иновации и за инвестиции. А също така по това може да подобри диверсифицирането на риска и по този начин да се създадат компенсататорни механизми в ситуации на, на спад. Това е така наречения механизъм за споделяне на иска, риска. И по този начин ние ще създадем един стабилен валутен и паричен съюз. Второ, второ място – Банковия съюз, съвместно с Съюза за капиталовите пазари, плюс Банковия съюз, ние ще а, споделяме съвместно рисковете, както и ползите. За да имаме успешно споделяне на риска в частния сектор, то трябва да за целта да създадем други политики. Нашата економическа и финансова рамка трябва да бъде още по-ефективна и по-здрава, което разбира се е свързано и с национални политики. И тези дейности могат да бъдат подпомогнати на европейско ниво, както имахме неодавна решение за инструменти за конвергенция и за увеличаване на конкурентоспособността. За да се справим с бъдещите циклични кризи, трябва да има две нива на защита. Диверсификация на риска чрез частната финансова система от една страна и на второ място публична контрациклична помощ чрез фискални инструменти на европейско и национално ниво. Тук между двете трябва да има взаимодействие – Постигането на реформи не е нещо утопично, нито идеалистично, ако работим заедно. На срещата на върха на еврозоната през декември, политическите лидери препотвърдиха своята готовност да укрепят економически паричен съюз. Ако искаме да използваме максимално ползите, които еврото дава, ние трябва да използваме това обещание на лидерите и да го превърнем в конкретни политически действия. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. Използвах думата заедно няколко пъти днес. За последен път сме се събрали тук заедно по време на вашия парламентарен мандат. Затова нека да кажа няколко думи с личен характер. Искам да благодаря на всички вас за ролята, която вашата комисия изигра през последните няколко години. Спомням си по време на първото изслушване тук, че казах, че това е първия начин да ме подложат на демократична отчетност. След това имаше много различни препитвания и вие наистина гарантирахте, че ЕЦБ хем ще бъде подотчетна, хем ще бъде независима, когато изпълнява своята задача. Искам да благодаря за истинската подкрепа, която оказахте на ЕЦБ, защото вие представяте гласа на европейските граждани, а тази подкрепа помогна на ЕЦБ в тежките години, които изминаха. Като законодатели, вашата роля беше от съществено значение за създаването и постигането на съществени реформи, които укрепиха нашия съюз. Вашата комисия и Европейския парламент слушах внимателно какво искат европейските граждани. Само чрез такова изслушване може да се подсили доверието и легитимността на европейските институции. И само по този начин ще се стигне до един по-ефикасен и приобщаващ съюз. Казвал съм на други места, че гражданите изискват, а парламента помага да се постигне постигне един по-съвършен съюз. Съюз, който ще продължи да дава на своите граждани физическа и економическа сигурност, като се бори за своите ценности – отворени, демократични, мирни общества. Благодаря ви за вниманието и сега съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тези толкова любезни слова, свързани с нашата дейност и работата на Европейския парламент. Започваме с изказванията на колегите. Маркос Фербер е първи. Благодаря, председател, господин председател. Простете ми, но ще говоря на немски. Поне се опитвам да говоря на немски. Баварец съм все пак така, уважаеми господин председател Драги, от името на парламентарната група на НП искам да ви благодаря за това, че вие винаги сте толкова открит. А още нямате слушалки ли? Добре, ще повторя. От името на парламентарната група на НП искам най-сърде... Чувате ме, нали? Да, искам да ви благодаря за това, че винаги сте бил много отворен и открит към нас и за това, че ние сме имали многобройни повити да разговаряме не само тук в комисията, нашата комисия, но е, когато сме ви посетавали във Франкфурт и на други места в Европейския съюз, когато е имало такива поводи за срещи и ние много ценим тази ваша откритост и това е между впрочем, така един показател, характеристика за вашия наследник. Имам няколко въпроса. Неодавна комисията публикува становище, в която представя международната роля на еврото и най-вече еврото на евро, ролята на еврото като валута за натрупване на резерви. И какво вие смятате а, по това становище за паричната политика и а, що се, смя... се отнася до ЕЦБ? Вие смятате, че трябва ли да се представи една по- рестриктивна, по-ограничителна парична политика, защото все пак може би ще дойде край така на щедрото освобождаване на парични средства, имайки предвид политиката на Тръмп. Сега, що се отнася до правомерното събиране на приходи, и както на индивидуално ниво, така и на европейските институции. И това въжи, разбираше, за ЕЦБ. Сметната палата посочи някои недостатъци относно устойчивостта на кризи на ЕЦБ и механизма за устойчивост, т.е. механизма за отговор на кризи и механизма за надзор. Разбира се, това не са основни дейности на една а, а, централна банка, но сега разбирам, че а, вие не можете, е, би, би следвало да представите всички необходими документи, за да бъде направен съответния анализ. Защо обаче ЕЦБ отказва сътрудничество с Сметната палата? Смятате ли, че тази ситуация може да се подобри? Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. Зададохте два въпроса. На първо място, какво ще е въздействието на разширената роля на еврото върху паричната политика? Първо обаче трябва да стигнем до там. И трябва да се запитаме защо нашата международна роля не е толкова голяма, колкото би могло да се очаква, като погледнем е, силата и мащаба на економиката на еврозоната? Отговор е много прост. Трябва да приключи работата по ИПС, по банковия съюз. Тогава ще имаме международен финансов сектор, който може да се съпостави с този в САЩ и съответно и вероятно еврото ще бъде точно толкова голямо и мощно, колкото американския долар. Не е задължително да има връзка между международната роля на еврото и паричната политика, но определено трябва повече от днес да отчитаме ефекта на доминото в други юрисдикции. Днес го правим, но връзката в едно бъдеще, за което вие говорите, ще бъде по-пряка. Що се отнася до по-стабилната или по-хлабавата парична политика, не виждаме нещо подобно. Всъщност в САЩ така нареченото количествено облегчаване започна много преди това в Европа и сега те спряха. Но бизнес цикъла там е съвсем друг. Не мисля, че можем лесно да сравняваме хубавостта на паричната политика в САЩ и тук. САЩ са доста пред нас. Те започнаха много преди нас. Това е отговор на първия въпрос. На втория въпрос – Европейската сметна палата. Ще навляза в подробности, но в крайна сметка идеята е, че трябва да се сътрудничи. Ние изготвихме някъде около 500 документа по искане на палатата, 6000 страници, 38 срещи. Имахме и телеконференции с Европейската сметна палата и им дадохме цялата необходима информация в рамките на двата мандата на двете институции. Според договорите, Европейската сметна палата има право да проучва оперативната ефективност на управлението на ЕЦБ. Е, тази част от мандата на палатата е определена целенасочено от законодателя, за да се защити независимостта на ЕЦБ. Освен това, през 2017 година комисията като цяло прие тълкуването на ЕЦБ относно собствения статут на банката и на някои други разпоредби. Мисля, че ние сътрудничихме с е, Сметната палата, естествено в рамките на нашия мандат. Благодаря. Благодаря. Перваш Берес от социалистите. Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите и аз искам да ви благодаря за качеството на сътрудничеството, което бе установено между Европейския парламент и Централната банка по време на вашето председателство. Разбира се, тези отношения еволюираха. Сигурно си спомняте първото изслушване, когато бяхте кандидат за председател, за президент на Централната банка. Е, тогава е, бяхте обсипан с въпроси вирулентно. Някои от е, нашите колеги, които познават функционирането на финансовите пазари, казаха, че вие сте един голям познавач. И искам да ви поздравя за начина по който познавахте и регулирахте а, тези пазари. Искам да ви попитам как оценявате ситуацията от гледна точка на отражение върху на бюджетната политика. Защото в еврозоната паричната политика е определена посредством подценяването на отражението на бюджетната политика. Може ли това да се коригира? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с това, което попита преждеговоривши. Може ли отново да започне дебата за международното значение на еврото? Според някои това е бягство всъщност еврото не е довършена валута, така да се каже. Няма надлежно управление, няма пазар на капитали, няма банков съюз и за това не може да излезе е, на международните пазари. Е, какво правите вие, за да се вземе предвид това послание в вашите среди и в Европейската комисия? Благодаря по първия ви въпрос. Всяка една парична политика навсякъде, но особено в нашата част на света, трябва да избягва фискалната доминантност. Защото ЕЦБ може да изгуби доверието в себе си и независимостта си. В други части на света, още преди еврото, е имало примери, по силата на които централните банки са били дълбоко засегнати от е, фискалното доминиране – и някои биха казали, че те са губили своята независимост в ситуации, в които и нивата на инфлацията, и нивата на безработицата са били много високи. Например, през 80-те години. Това не трябва да се забравя. С тази оговорка можем ли да подобрим фискалните правила, които съществуват? Нека да се върна малко назад. Има голяма разлика между фискалната политика и паричната политика, що се отнася до интеграцията. В областта на паричната политика ние излязохме от 80-те. Интеграцията и координацията се гарантираше от правила. Системата беше основана на правила. Отчетохме провала на тази система. Бащите създатели на еврото преминаха към интеграция на паричната политика възоснова на конкретни институции. Това не се случи просто така. Бяха изминали 15-20 години на провали възоснова на конкретни правила. В фискалната политика обаче този преход не се е осъществил. Все още се осланяме на правила. Функционирането на тези правила, какво да кажем за тях? Много е модерно те да бъдат критикувани, но всъщност тези правила се оказаха много, много полезни. Помислете си какво ще, ще да стане с дефицитите и дълга без тези правила. Може ли да подобрим правилата? Определено. Може и трябва. И аз съм уверен, че в идните месеци и години ще станем свидетели на допълнително подобрение, но в крайна сметка, и това съм го казвал неведнъж, Съвършената форма на сътрудничество ще се основава на институции, както е при паричната политика. Относно международната роля на еврото, мисля, че дебата е полезен, защото ни кара да поставим акцента върху това какво се случва в юрисдикции, в които валутите имат голяма международна роля. Американският долар, например. Гледаме Съюза и виждаме, че в Съюза има добре функциониращ банков съюз, капиталов пазар, един бюджет и едно правителство обаче. Тук обаче ние не сме в рамките на една държава. Съответно, трябва да отидем в някаква посока, за да превърнем нашата валутна зона в оптимална такава. Тя има много слаби страни и това се видя по време на кризата. Необходимо е да променим еврозоната е, в е, синхрон с политическото развитие на някои страни и на блока. Благодаря, Бернт Луки. Господин Драги, аз също искам да ви благодаря за любезните думи, които отправихте към тази комисия. Аз обаче трябва да споделя, че всъщност не можете да разчитате на мен като експерт, който ще работи за финализирането на този процес за еврото, тъй като аз смятам, че еврото изобщо не е подходящата валута за, нито за еврозоната, нито за целия Европейски съюз, така че аз не споделям вашето схващане, че ЕЦБ спазва мандата си, даже напротив, според аз смятам, че ЕЦБ надхвърля мандата си. Тоест, аз съм от другата страна на барикадата. А, смятам, че всички се борим, но всички вие се борите поне за а, погрешната кауза. Що се отнася за публичен диалога за паричните, по парични въпроси, това, което и друг път съм чувал от гости, това както чувал съм вашите аргументи, начина по който ги представите. Се разбира всичко, така нищо не мога да разбира се да опрекна, така че все пак сме имали винаги много добър обмен на виждания. Позволете ми сега да ви задам два въпроса. Първо, влушаването на конъюнктурната ситуация, като вие похвалихте. ЕЦБ оповести че всъщност няма да бъдат осъществявани нови ново закупуване на, на активи, но смятате ли, че а, нетните, а, нетното, но, нетните покупки за тази година а, ще а, стимулират а, растеж на економиката посредством нови инструменти и а, кои са причините за това? Вторият ми въпрос е свързан с тема, която често сме обсъждали. Може би вече сте се запознали с едно изследване на професорите Фуст и Зин, които смятат, че националните централни банки по отношение на ЕЦБ могат да обявят фалит което разбира се може да бъде свързано и с изтичането на капитали. И разбира се, ЕЦБ ще изиграе много централна роля за това. Можете ли вие да потвърдите подобна, подобни рискове или ги изключвате? А именно Национална централна банка в подобен сценарий – така както се предлага той в това проучване, в рамките на системата на европейските централни банки може да обяви фалит и да бъде неплатежоспособна. Благодаря. Thank you, thank you, thank you also. Благодаря. Благодаря за вашата оценка. Високо я ценя тъй като тя е на човек, който е на съвсем различна позиция, чието кредо е съвсем различно от моето. В началото искам да кажа няколко думи за нашия мандат, тъй като този въпрос е свързан с останалата част от отговора. Може да имате субективни съмнения дали действаме в рамките на мандата или не. Трябва да спомена обаче, че най-върховният съд в Европа одобри начина по който действаме. И той каза, че ние спазваме своя мандат и инструментите, които използваме, са легитимни и можем да ги използваме и в бъдеще. Сега на вашия въпрос. Току-що казах, че имаме различни инструменти, значи предварителни насоки относно нивата на лихвите, които са обвързани с конкретни дати и с конкретни държави. Вече не изкупуваме нетни активи, стабилизирахме и финансовия си отчет. В рамките на ЕЦБ продължаваме да изкупуваме облигации, за да стабилизираме пазарите, когато дойде падежа на съответните облигации. Значи има предварителни насоки, предварителни прогнози и инвестиции в ценни книжа. Говорим за 15 милиарда месечно. Значителна сума. Ако нещата започнат да затъват, можем да използваме още веднъж инструментите един от тях вие го споменахте. Няма нещо, което да ни пречи. Единственият въпрос е при какви условия ще направим всичко това. По-настоящем не виждаме такава необходимост и не смятаме, че ще се случи нещо толкова сериозно. Поне не през тази година. На второ място. Не искам да спекулирам относно извънредните ситуации, които могат да възникнат в бъдеще, но нека да кажа няколко думи във връзка с имплицитната тревога на вашия въпрос. Увеличението на балансите по така наречената цел 2. Основният фактор за това, което се случва, е децентрализацията по отношение на изпълнението на нашата парична политика. Нашата парична политика, изкупуването на нетни активи, количественото облегчаване, те доведоха до увеличаване на политиките по така наречената цел 2. Когато плащанията на централните банки е, преминат през сетълмент, се оказва въздействие върху счетоводния баланс по цел 2. Ние определено наблюдаваме увеличенията, които са съществени спрямо основната тенденция – всичко това, от което зависи промяната по цел 2. В някои страни има увеличаване, в други намаляване по отношение на съответната тенденция, по отношение на баланса по цел 2. Трудно е да се каже всъщност дали този баланс следва капиталовите потоци или не, или някои други тенденции. Като цяло в един съюз винаги има страни, които са в дефицит, други са с излишък. Ако погледнем още веднъж случващото се в САЩ, където паричния съюз е много по-завършен, нещо подобно сме виждали в продължение на стотици години, откакто функционира този паричен съюз, но той продължава да работи добре в САЩ. Естествено, можем да имаме различни виждания Основното е да си отговорим на въпроса, може ли една страна да изпадне в несъстоятелност, може ли една централна банка да изпадне в несъстоятелност. По-важен въпрос е обаче дали съответната парична система работи ефикасно. И аз лично смятам, че нашата парична система работи ефикасно. Благодаря. Благодаря, Каролин Нактегал. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател Драги, за това, че сте тук. Два въпроса. Първият е свързан с новата економическа прогноза, която се появи в новините миналата седмица. Говори се за евентуално забуксуване на економиката, забавяне, увеличаване на протекционизма, Брексит, действията на администрацията на Тръмп. Казва се, всичко това може да окаже въздействие върху глобалния растеж. Може ли да ни уверите, че ЕЦБ има достатъчно пространство за маневриране, ако има значително влушаване на економическата обстановка. На второ място, технически въпрос е свързан с така наречените показатели. ЕЦБ дава информация на работната група, която се занимава с рисковете Искам да кажа, че тази група постига напредък и сега е създала нови стандарти или бенчмаркове. Бихте ли говорили малко повече за прехода между Анония и Еста, е, новия бенчмарк, създаден от ЕЦБ? И уверен ли сте, че участниците на пазара ще използват този нов индекс и че няма да има проблеми, които да бъдат унаследени или поне те ще бъдат ограничени. И на трето място, Юри Бор ще бъде трансформиран към една по-хибридна версия. До известна степен той ще се основава на обективните панели, като се има предвид приноса на БМР. Смятате ли, че може да се стигне до постоянно решение, което да се основава на 100% на информация от съответните данни. Както вие казахте, последното заседание на управителния съвет е, признава, че економиката може да забуксува, растежа може да се забави. Вие споменахте причините, някои от причините за това – Преди да премина към нашата ответна реакция чрез съответни политики, искам да кажа следното. Разговорите в управителния съвет показват, че основният фактор, който трябва да разглеждаме е това доколко тези фактори ще продължат да съществуват. Протекционизма, например, вероятно ще продължи да се наблюдава. Много членове на съвета казаха, че ако изведнъж настъпи яснота в отношенията между САЩ и Китай, ще се избегне голяма част от забавянето. Естествено, има много тревоги, свързани с преговорите по Брексит. Пределно ясно е, че когато наблюдаваме агрегираните данни за еврозоната, Брексит вероятно няма да създаде кой знае какви проблеми. Макар, че има някои страни, които са особено изложени, други по-малко. Има и още нещо, което искам да напомня. Веригите на създаване на стойност в Европейския съюз много трудно могат да бъдат открити. Не може да се изключат някои малки гнезда на сериозна тревога вследствие на този процес. Забавянето общо заето винаги води до тревоги. Нека да погледнем и политическото развитие в цялата еврозона, забавянето на растежа в Китай. Уверени сме, че правителството в Китай предприема необходимите мерки. Уверени сме, че то наистина реагира както трябва. Фискалната политика в САЩ също е свързана с определени тенденции. Мога да кажа, че имаме инструменти за действие и тези инструменти вече са активирани. Благодарение на засилената предварителна информация, която даваме. Казахме, че лихвените нива ще останат същите поне до края на лятото. Нека да прочета и така казваме, че очакваме водещите лихви на ЕЦБ да останат на същите нива поне до лятото на 2019 година и до толкова доколкото ще е необходимо да се гарантира средносрочно ниво на инфлацията около 2%. Естествено, ще продължим да инвестираме на пълно, в пълна степен средства в програмата за нетно изкупуване на активи. И това ще продължи, докато не се появят необходимите условия за повишаване на лихвите, въобще докато не се подобри цялостната обстановка Нашите предварителни насоки обхващат целият инвестиционен хоризонт. Когато обявихме през юли миналата година края на програмата за изкупуване на нетни активи, пазарите не реагираха. Лихвените нива след това намаляха. Структурата на лихвените нива по някакъв начин се успокои Съответно, очаква се, че едно евентуално увеличаване на лихвите ще се случи много по-късно, а не до лятото. Това е реакция спрямо забавящия се растеж. Значи виждате, че не само, че имаме достатъчно инструменти, в нашата котия с инструменти, но и някои от тях вече са активирани спрямо бавния растеж. Относно показателите или бенчмарковете. Вие сама казахте, че администраторите на Юрибор работят по съответната реформа, за да може той да отговори на изискванията на регламента за показателите на ЕС, ще знаем какъв ще бъде резултата от тези усилия в рамките на тази година. В същото време работната група разглежда един сценарий по силата на който реформата на Юри Бор може и да не се окаже съвместима. Не искаме да коментираме един такъв сценарий по-настоящем, но той би трябвало да бъде анализиран като си има предвид, че идентификацията на потенциалните решения пада на плещите на частния сектор, наред с съответните надзорни органи, ФИЗМА и ЕЗМА. Що се отнася до потенциалното производство на или потенциалното публикуване на референтна ставка на ЕЦБ, искам да кажа, че ЕЦБ не може да публикува подобна е, информация с някои изключения. Решението за нещо подобно не може да дойде от Централната банка. Естествено, трябва да се отчитат е, нивата, на които заемат съответните кредитни институции, е, условията на пазара. Естествено, трябва да се разгледат случаите и на конфликт на интереси. Е, създаването на решения е, ще е свързано с предизвикателствата, които ще бъдат идентифицирани от частния сектор. Благодаря, Филип Ламберц. Добър ден, господин председател. Много се радвам, че сте тук. И се надявам, че отново ще разговаряме с вас преди да изтече мандатът, но във всички случаи ще ви видим и в следващия мандат на парламента. Водим дискусия по тези въпроси неколкократно. Много се радвам на начина по който представяте историята на еврото като обединяване на суверенитети. До някъде съм съгласен с вас. Преди еврото Имаше двама лидери на бюджетната е, политика и на паричната политика е, и те обхващаха една и съща географска територия на едни и същи държави членки. Решихме да обединим паричната политика, без обаче да обединяваме по същия начин бюджетните лостове. И мисля, е, че е, по този начин се различаваме от хомогенните държави. Естествено, паричната политика при тези условия няма да е напълно адекватна за всички части на страната. Именно това е, е задачата на бюджетната политика да внесе необходимото ребалансиране. Ако обедините паричните политики, но не обедините до някъде бюджетните политики, всъщност е, губите до някъде суверенитет в процеса. Аз никога не съм разглеждала европейската интеграция като процес на загуба на суверенитет, но е, в е, този случай на нивото на федерацията, т.е. на ниво Европейския съюз, нямате същото качество на суверенитет, как, каквото съществува на национално ниво. И трябва тази загадка да бъде разрешена. Или да се намери кохерентност отново на национално ниво, т.е. да се излезе от еврозоната, което не е ваша политика, или да се постави поставят липсващите брънки във веригата на федерално ниво. Сиреч да има бюджет на еврозоната, но това да бъде съчетано с способността да се събират данъци. Сиреч да има реален фискален авторитет и власт. Искам да чуя какво мислите за тези ми разсъждения. Не смятам, че една конструкция, базирана само на правила, може да функционира добре. Well, um, it's not an easy question. Въпросът ви не е лесен. Но най-напред. Нека се занимаем с паричната политика. До договора от Мастрихт, всяка държава членка твърдеше, че притежава собствена парична политика. Всъщност, повечето държави не разполагаха с никакъв суверенитет върху тази парична политика, с изключение на Германия, прав сте. Всички други страни и можеха да избират между две възможности. Или прогресивна девалвация, или а, закачане на паричната си политика за германската такава, за германската валута. Дори нези, които девалвираха периодично, нямаха суверенитет. Защото ако погледнете как се измерва суверенитета чрез стабилност на цените и контрол върху инфлацията и безработицата, в тези страни положението бе още по-лошо от статистическа гледна точка преди 15-20 години, отколкото в онези, при които а, имаше закачане на лихвените проценти за паричната политика на Германия. Дори онези, които а, се бореха, по никакъв начин не успяха да възстановят авторитета си като суверени в парично отношение държави. Също времено, Смяташе се, че напредъкът по-трудно може да се постигне поради по при същия политически характер на бюджетните решения и парламентарния контрол върху тези решения, който се упражнява на национално ниво. В известен смисъл може да се твърди, че такъв парламентарен контрол не се упражнява и не се е упражнявал дори преди еврозоната по отношение на паричната политика. Такъв се упражнява само върху бюджетната политика. Нали, за това може да се спори, но в общи линии такива бяха вариантите. И като се има предвид това, бе избран пътят на правилата, пътят на нормите. При системата основана на правила – кога не губите суверенитет? Ами когато нормите не са задължителни. Когато нормите средностатистически не са задължителни. Значи в някои случаи те са задължителни, в други не са. Но средно погледнато, когато не са задължителни или по-скоро не са задължителни, страната запазва суверенитета си. Как се постига обаче това? Една страна губи суверенитета, когато задлъжнилостта е прекалено висока. А когато задлъжнилостта е твърде висока, няма нужда от правила, за да се ограничава суверенитета. Пазарите ограничават този суверенитет. Пазарът казва какво може да приеме и какво не. Така че е, страната губи суверенитета си, когато дългът ти стане толкова висок, че всяко политическо действие се подлага на преглед под лупа от пазарите. От хора, които всъщност функционират извън процеса на демократична подотчетност. И именно това обяснява съпротивата. Но такива са фактите на живота. И това са факти, до които се е стигнало поради политическите решения, прияти от правителствата на тези страни. Ще ви кажа, че имат и предимства правилата. Едно такова предимство е, че ако те се спазват, те непременно водят до сближаване, до конвергенция. Това е другата страна на суверенитета. В едно парично пространство не може да има суверенитет, ако вашата економика непрекъснато се разслоява. Ако страната изостава от необходимостта от реформи и от компетит... конкурентоспособността и на всичко отгоре обременена с висока задлъжнялост. Но мисля, че аз бих изразил съгласие с вас. Причините за загуба на суверенитета са свързани с нормативната уредба и с правилата. И може би, когато в този процес стъпят наднационални институции, проблемите отчасти ще се решат. Обаче суверенитетът преди всичко се губи заради погрешна политика. Не се нуждаем от бюджет на еврозоната, така ли? Не, ще мисля, че става дума за необходимост от различни съчетани фактори. В уводните си слова казах нещо – Am I going too far, too? Yeah, we had uh, some other slot going at this time, so... so I... Някои други колеги се включиха. Моля за кратък отговор. Да. Не се притеснявайте. Ще чуем и другите. Okay, I'm sure there will be other question on... Ще има и друг въпрос за економически и паричен съюз, който ще ви позволи е, да отговорите на темата за бюджета на еврозоната. Не виждам оратора от политическата група ГУ е господин Моно. Господин председател от Драги, добър ден. Аз е, много се радвам на диалозите за паричната политика през този мандат, но не съм такъв ентусиаст като вас за ползите от едината валута през последните 20 години. В Франция, моята страна, обществено-економическите резултати през този период, а мисля и във вашата страна Италия, са общо взето ужасни. През декември миналата година имаше редица предложения на срещата на върха на еврозоната във връзка с паричния съюз, включително да се променят клаузите за колективни действия във връзка с колективния дълг. Също така беше предложено да има един общ процент от 25%, един общ прак вместо 33%, за да може да се облегчи задлъжнилостта. Сега, е, Европейската Централна банка може да поддържа само този процент като е, малцинствен блокиращ дълг. Да се гласува е, за преструктуриране означава пряко финансиране. В момента банката, съгласно плановете си, поддържа около 25% от задлъжнилостта. Това всъщност е последица от реформата на така наречените условия как. И от тук има връзка с инфлацията в еврозоната, която може да се поддържа само чрез реформа на как. Заключенията на срещата на върха на еврозоната предвиждат възможност за пряко договаряне на преструктурирането на дълга с частните кредитори. Обаче това не създава ли паника сред инвеститорите с циклични ефекти и е, ускорено изпадане в неизправност? Няма ли е, това да доведе до значително смущаване на провеждането на паричната политика на Европейската централна банка? Um, is, uh, answer... Благодаря ви. Мисля, че на първия ви въпрос отговорът е не. Ние решихме да спрем покупката на нетни активи през юни. Не защото сме се опрели в този прак, който споменахте тези лимити ние сме ги определили за собствените си действия. Не, решихме да е, спрем покупката на такива активи, защото преценихме, че това е удачно. Основната цел на това решение, основната идея на това решение, както казвате, това са вече около 25% от общата задлъжнялост е, на всички държави в еврозоната този дял е толкова голям, че нетните добавки е, към този капитал ще да имат все е, по-малък и по-малък осезаем ефект. И за това ние решихме да продължим да даваме парични стимули, които бяха необходими в този е, момент и все още са необходими, за да може инфлацията да отговаря на целите ни. И освен това, както казвах, лихвите от юни насам спаднаха, облегчиха се структурите на лихвените проценти. Така че като цяло това решение не бе свързано с парично затягане, а паричните облегчения по-скоро бяха предложени на пазарите и на държавите и те ще продължат да бъдат предлагани. Второто, което запитахте, е за ролята на Европейския паричен фонд. Европейският паричен фонд няма мандат да води повторни преговори по тези въпроси с страните. Тук редакцията на съответните актове е много внимателно подбрана – Европейският паричен фонд играе ролята на улеснител, точно по причините, които вие посочихте. Високите обеми в някои държави членки са проблем, но също така, каквото и решение да вземем, то трябва да е съобразено с финансовата стабилност. Не можем да прилагаме лекарства, които влушават състоянието на болните. Е, вярно е, че има високи обеми е, в някои държави членки в продължение на 20 години и за това трябва да бъдем много предпазливи. Ако твърдим, че Европейският паричен фонд е, ще има някаква роля в като инициатор на повторно договаряне на параметрите тук. Значи фондът може да бъде улеснител в такива преговори, когато една страна реши в пределите на определена програма, че следва да води преговори за преструктуриране на своя дълг. Благодаря, госпожа Данута Хюбнер. Е, Благодаря, господин председател. Господин президент, е, една дума от мен. За мен този диалог с вас е незаменим източник на познание. За това ви благодаря сърдечно за него. Имам два кратки въпроса. Единият е свързан отново с този въпрос с покупката на нетните активи и преминаването към фазата на реинвестиране. Вие говорихте за философията, която стои в основата на тези действия. Въпросът ми е, правилно ли разбирам, че Европейската Централна банка в този период е, обръща внимание на различни параметри, повече отколкото когато е, са купувани нетните активи. Тоест сега различни ли са параметрите на фазата реинвестиции или са същите параметри, както в предишната фаза на покупка на активите? И второ, ако се хвърли поглед назад към периода на количествени облегчения, има ли доказателства вече дали и ако е така, как механизмът за предаване на паричната политика се е променил през този период. Имам предвид периода на количествени облегчения. Благодаря ви. При спирането на покупката на нетните активи, както казах, съществуващия пул от активи се стабилизира, не се намали, а се стигна до ротация на инструменти. Сега основният инструмент на паричната политика е перспективно, са перспективните насоки. Това, което исках и питаха хората преди края на програмата за покупка на нетните активи, беше как ще изкупувате повторно облигациите, които са достигнали до падежа си. И как ще финансирате това, което правите? Отговорът на този въпрос беше да се смени хоризонта на първото покачване на лихвените проценти. Значи, тук имаше разлики е, в зависимост от датата или в зависимост от държавата. Така че при предишната програма е имало ротационен инструмент. Доказателствата за нашия принос за преодоляване на кризата са много и солидни. Ако вземем като референтен период годината 2014 или периода от средата на 2014 нататък, има множество данни, които показват, че ние имаме пряко отражение за преодоляване на кризата. Чрез това, което направихме с лихвените проценти, заемите отпускани от банките. И имаме цифри, които потвърждават, че в продължение на 3 години между 2016-2019 година само количествените облегчения са довели до 1,9% повече ръст и 1,9% по-малко инфлация, говоря за целия период, това е твърде постна статистика, не искам да преувеличавам значението й, но трябва да ви кажа, че не бива да забравяме и други аспекти. През 2014 година пазарите се характеризираха с ем, фрагментация, все по-низки бяха лихвените проценти и банките е, сваляха съответно е, своите лихвени проценти и това водеше до фрагментация. Ако имате два клона е, в този период на една банка в страната, където е седалището и в страна, която е по-язвима, тези два клона ще да плащат е, върху заемния си капитал абсолютно различни лихвени проценти. А сега, благодарение на количествените облегчения, е, подобни ситуации са далечен спомен. Благодаря, Пол Танк. Благодаря, много се радвам, че сте тук е, и че отговаряте на нашите въпроси. Високо ценя това. Мисля, че устойчивостта на еврозоната винаги е тема на разговор за економистите е, и за банкерите от централните банки. Е, често се говори за споделянето на риска. Все още това споделяне на риска, особено с частни субекти, е ограничено в еврозоната. И напредъкът е, на паричния съюз не е кой знае колко впечатляващ. От общо 30 проекта са приети 3. Така че Това е първият ми въпрос. Как вие смятате, че допринасяте за устойчивостта на еврозоната? Ангела Меркел в Берлин, когато говори за устойчивите финанси и за ролята на Европейската Централна банка, аз слушах с голямо удоволствие, защото тази роля е наистина съществена. Тук също можем да говорим за устойчивост. Е, искаме да се движим към устойчива економика, където е, да имаме инструменти и капацитет да реагираме на шоковете. Промените в климата и политиката, свързана с тези промени, отразяват ли се – и как, каква ще бъде устойчивостта на еврозоната в тези страни, които искат да изпълняват целите от Парижкото споразумение? И, а... It, it, I, I agree with you. Съгласен съм с вас, че паричният съюз и до изграждането на банковия съюз ще бъдат мощни стимулатори на споделянето на риска, докато колкото е, вече няма да е така необходимо да има бюджет, пак ще има необходимост, но тя няма да е така остра. Пак ще цитирам примера на Съединените щати. Много голяма част от шоковете се поемат чрез частните пазари от частния сектор, отколкото това е така в еврозоната докато при нас голяма част от е, шоковете се поемат е, от е, бюджетите. То много повече, отколкото в САЩ или в други валутни пространства. Тъй, че напредък все още предстои да бъде регистриран. Но, мисля, все по-ясно става и все по-неприемливо става това и на двата фронта да не се предприема нищо – Значи трябва да решите какво искате. Ако искате бюджет, значи трябва да изградите банков съюз и съюз на капиталовите пазари. Естествено, тук стоят редица политически въпроси, редица политически проблеми и ние като банкери от централните банки трябва да имаме остра чувствителност към тези решения. Те са политически решения, но ясната линия, която може да се към която можем да се придържаме, е да вървим към намаление на риска и към това да го споделяме. Срещата на върха през декември показа известни намерения да се върви в тази посока. Бяха предприяти някои първи стъпки, бяха дадени мандати да се направят допълнителни проучвания на определени проблеми – това са все неща, които отдавна не са правени, тъй че движение има. Иска ми се това движение да е било по-бързо, по-динамично, но мисля, че следва да бъдем изпълнени с надежда. Все пак нещо се прави. Сега за промените в климата. Съвсем ясно е, че като се развиваме по-нататък, рисковете, свързани с промените в климата, стават все по-видими все по-видими, отколкото са били дори преди 5 години. Да не вземаме като пример банковия сектор, а застрахователния сектор. Сега застрахователите са много по-наясно с рисковете, проистичащи от промените в климата, отколкото са били преди 5 години. Така че би трябвало да мислим за нещо, което да следят надзорните органи. Но преходът няма да е лесен, защото се налага да бъде извършена една промяна на културата. И всички сме длъжни да работим в тази посока. Напълно съм съгласен с господин Каре, когато вие цитирах. Q, Вернер Ланген. Благодаря, Вернер Ланге. Е, е, Благодаря, господин председател. Някои от колегите много ви похвалиха. Аз също искам да се присъединя към тях. Вие сте преживявали този открит диалог и в трудни времена, тъй като сте получавали много критика. Спомням си прощалната реч в Конгреса на председателя на Американската централна банка, който каза тогава, че еврото ще се провали. И сега днес можем да кажем всички, че това беше погрешно, защото а, приносът на ЕЦБ е наистина много съществен. Вие казахте също така, че трябва да отстраним а, недостатъците и да приключат реформите на национално ниво. Записах си го всичко това. И в този ред намислям три въпроса. Първо, надежността на фискалната политика винаги се поставя под въпрос. Какво обаче вие а, ще предложите а именно каквито положителни правомощия да получи комисаря, който отговаря за а, валутните въпроси, именно че явно няма да получим най-скоро време финансов, европейски финансов министр, така че в декември месец ще видим как ще се развият нещата именно в цялата тази голяма картина. Втори ми въпрос е следният. Структурата на ЕЦБ. Дали ще се реформира? Всички предложени реформи които предлагате, това ще влезе ли? Например, всяка една държава членка, Централната и банка гласува с един глас, а не съгласно капиталови дялове. Дали смятате, че това може да се промени? И третия въпрос във връзка с конъюнктурните проблеми и световните затруднения. Учените многократно посочват, че програмите за купуване трябва да а, приключат и да се премине към японското регулиране. Европейската, а, японската централна банка обаче не, не налага никакви а, ограничения нито за купуването на акции, нито за облигации. Какво смятате вие, господин председател? I'm sorry, I, I'm not... Извинете, обаче не разбрах първия ви въпрос. Може ли да го повторите? Да, сега ще допълня. Първият въпрос беше за комисаря по валутни въпроси. Дали той ще получи повече правомощия в рамките на реформите, защото държавите членки а, всъщност не се спазват към а, а, своите фискално-политически ангажименти и реформи, които са приели. Благодаря ви. Yeah. Зададохте ми въпрос. Аз не знам дали ще мога да ви отговоря, защото съм пристрастен. Първо ще отговоря на втория ви въпрос. А именно, дали ЕЦБ също ще бъде реформирана в рамките на целия този пакет за реформи за в бъдеще? Сега аз съм пристрастен, разбира се, но защото ние сме доста удовлетворени от резултатите и ситуацията към момента. Ние се опитваме разбира се, да започнем дискусия относно статута на ЕЦБ и ще го направим при две условия. Първо, Европейския съд, ако той, разбира се, открие а, нарушения на статута или ако той посочи, че трябва статута да бъде актуализиран, но към момента не сме получили такава информация. И второ, ако разбира се ЕЦБ не отговаря на своя мандат а, в рамките на действащия статут. И това също не е факт. Така че аз не мога да изключа, разбира се, за бъдещи реформи, но към момента сме далеч именно от а, такава ситуация, именно предоговаряне на договорите относно това, което вие предложихте. Какво? По първи въпрос, какъв е този комисар за валутите? Разбирам сега. Не знаех какво да разбирам под а, това, което попитахте комисар по валутни въпроси. We are at the stage where If we look at the last 20 years... Ами, нека да погледнем последните 20 години и ги сравним. Валутната политика, как е тя интегрирана и какви са резултатите и съответно бюджетната политика и нейните резултати, аз мога да ви кажа, че първата се е представила по-добре от втората. Как сега тази институция работи? Голям въпрос е това. Сте еднозначен отговор. Някои от нас смятаме, че това е финалната права. Но никой със сигурност не може да каже, какво ще бъде управлението на тази институция. Нека добавя нещо. Ако погледнем върху работата на еврозоната и на групата, как те обсъждат бюджета, как съставят бюджетните планове, подпомагане от комисията и анализа на мерките, предварително, по време на дискусиите, след това. Еврогрупата, разбира се, е може би потенциалния ембрион на подобна институция. Това е което мога да кажа към момента, но темата е изключително голяма. Thank you. Uh, Петър Зимон. Пет, Петър Симон има думата. Уважаеми господин Драги, вече чухме доста размишления относно дейността на последната, последните години и разбира се как се справихме с кризата. Позволете ми още веднъж да повторя нещо, което е мое лично убеждение, което вече съм ви го казвал. Че ако вие на времето не казахте, че в столиците специалистите трябва да направят правата, извършат правната политика, политика, която ни позволява да сме членове на Еврогрупата. Тогава, ако ние не бяхме направили тази политика, ние нямаше да сме днес тук, където сме. И затова ви благодаря. Имам въпрос във връзка с финализирането на Банковия съюз, който вие споменахте. Като альтернатива, ако да речем, ние като альтернатива на европейски бюджет. Тоест, вие казахте, че или трябва да имаме а, е, общ европейски бюджет, или да преминем към банков съюз. Представете си, че преминем в такава ситуация, а и ситуацията, която наблюдаваме, е, че всъщност доверието между държавите членки намалява. Именно. Какво се нуждаем? Най-много. За да финализираме банковия съюз. А именно, ние се нуждаем от доверието на всички участници доверието в банките, които ще участват в системата, както и доверието в държавите, които са зад тези централни банки. Как обаче да създадем това доверие, да го възвърнем? Смятате ли вие, че има други възможности, които все още не сме изчерпали? Веднъж обсъждахме възможност за създаване на фонд за компенсиране на задълженията. Това обаче вече не е на дневен ред. Може ли пак да се върнем към тази възможност или други инструменти, за да а, не се стигне до санкции, както колегата Ланген веднъж спомена, например, санкции. Тоест да създадем не санкции, а да предлагаме стимули. Именно за да възвърнем доверието, което ще е необходимо за всяка следваща стъпка. Благодаря ви. Съгласен съм с вас. Мисля, че многократно и аз съм го казвал, че доверието и сближаването са двата стълба, върху които изграждаме напредъка и задълбочаваме Европейския съюз. Сближаването може да се постигне посредством економически растеж и структурни реформи. И доверието, разбира се, това са, това са всъщност нашите намерения. Естествено, как може да има доверие без сближаване? Ако страните стават все по-слаби и по-слаби. Така че и двата стълба трябва да спазваме. Ако отделяме внимание по-скоро на политическите действия, виждаме, че можем да възвърнем доверието или да го спечелим, зависи, като решаваме актуалните въпроси, които възпират напредъка. Например, нива 2 и 3 на активите в някои страви, нивото на дълга в други страни, държавния дълг в финансовите отчети, пък в трети страни и така нататък. Всички тези въпроси, проблеми трябва да бъдат разгледани, но и придружавани като ясно идентифицираме и конкретизираме политическия път и да изграждаме добри намерения и обещания, за да смекчаваме риска и да го споделяме. Тези две неща вървят ръка за ръка. И съответно трябва да имаме много конкретен календар, съгласно който да се предприемат стъпките, конкретно измерими, с цифри, числа. На Европейския съвет през декември бяха прияти някои а, решения, например създаването на работна група, която а, получи мандат да работи по ИДИС за застраховането. Сега беше решено този мандат да бъде разширен. Що се отнася до ЕЦБ, то Финалната права на този процес би следвало да бъде създаването на една съвместна система във всички страни. Това може да отнеме много време, за да стигнем до там. Но както в тази област, така и в други е, области, дискусиите за задълбочаването на Валутния съюз е именно да се създаде стимули, както за намаляване на риска, така и за споделянето му. Това според нас е пътя от двете страни за напред. Благодаря ви. Фулвио Мартушело. Благодаря ви. Фулвио Мартушело. Си, грация. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, председател, драги. Аз като италянец също така бих желал да ви благодаря за това, че ние можем към днешен момент да се чувстваме горди. И то именно в времена, когато в Италия, поне в нашата страна, отсъстват достойни политици. Позволете ми два въпроса да отправя към вас. Първо, ситуацията в родината ми, в Италия. Италианската централна банка, както и МВФ, казаха, че а, в момента има доста сериозни ограничения относно економическия растеж. А, правителството казва 1%, МВФ казва, че трябва да се стигне до 0,6%. що се отнася до държавния дълг, то той е много висок и съответно това задушава развитието на економиката. Което, разбира се, ще доведе до намаляване, именно още по-голямо наминаване на този растеж. Министър Савона неодавна каза на изслушване в парламента, че тези инструменти са остаряли И според него той е много по-компетентен както от Централната италианска банка, така и от МВФ. Ако това действително са данните за Италия, а именно Италия трябва да се подготви за корективни мерки. Именно защото Италия, правителството не проведе обещаните реформи. Това, което се беше обявено всъщност. И вие как гледате на тази ситуация? В момента в Италия, например, няма в циркулация и в обращение банкноти от 500 евро. Именно защото това беше мярка срещу организираната престъпност. Смятате ли, че а, е необходимо да се въведат нови контролни инструменти, например, за лица, които, да речем, отидат в банката с банкнота от 500 евро? Ще бъдат ли наложени санкции срещу такива лица? Благодаря. Thank you. Thank you. Um... Благодаря ви. Накратко ще кажа нещо за Италия. Заключението отново във връзка с диалога с комисията за италианския бюджет е, беше една добра вест. Защото, разбира се, всеки един диалог и по-голяма осторожност, разбира се, ще намали домино ефекта. И това ще бъде добре за всички. Външната обстановка. Разбира се, няма да бъде чак толкова а, негативна, както в а, миналото и италианската економика, разбира се, а, расте много по-бавно, както за разлика от преди или така както сочиха прогнозите. Това въжи обаче за повечето, не за всички, но за повечето а, е, страни а, е, в еврозоната. А, виждаме, че малко така странно се развиваха нещата. Ако другите страни имаха сериозен а, е, а, растеж, то в Италия той не беше чак толкова значителен. Тоест, ще видим дали ще се стигне до бюджетни корекции. А, ще видим какъв ще бъде плама за, за бюджета. Все още не разполагаме с никакви детайли и конкретна информация относно а, проекта бюджета. Ще видим какви ще бъдат данъчните приходи. И тогава, разбира се, ще видим какви мерки ще бъдат предложени. Сега, относно банкнотите от 500 евро. Може би си спомните, че през 2016 година управляващия съвет е, че, е, беше решил, че е, банкнотите от 500 евро ще бъдат е, изключени от е, печатането на тази серия и това започна от е, началото на тази година. Националните централни банки разбира се, могат да ги представят до 26 януари 2019 година. Защо взехме ние такова решение? Прекъсването на тези банк... издаването на тези банкноти ще е нещо нормално. Кой ги използва обаче? Някои части от евро... в еврозоната всъщност процъфтява е търговията с тези банкноти а в други не. Тоест въпросът е спорта, спорен. Но в крайна сметка ние взехме това решение да се спре издаването на тази серия. Федералната германска банка, както и а, австрийската а, банка, а, ще издават тези банкноти до 26 април тази година. След като спре тяхното издаване, то тези банкноти, разбира се, ще останат платежно средство, което е закономерно такова. Т.е. те ще могат да се използват за плащания. Това е А отговорът ми. Ние ще ги третираме като всяка останала банкнота. Не ние. Не ние, разбира се. Има предвид националните централни банки ще ги а, третират като такива. Thank you. Um, Notis Marias. Благодаря ви. Нотис Мариас. Е, Благодаря, господин председател. Имам два въпроса към господин Драги относно Гърция за неослужваните кредити първо. Както знаете, в Гърция се провеждат различни мерки относно нашия голям заем – и всъщност банките продават активите си на δισεκατομμυρίων евро. εκ фондове или швяди за, за никакви пари, за трохи. А, така че а, тези необслужвани кредити всъщност се закупуват за, на първата предложена среда, което може да се възлиза само на 10% от тяхната стойност. И след това тези банки а, фалират и те заплащат а, кредитите на същата цена. Какво може да направи ЕЦБ? От една страна, а, кредитовземателите ще бъдат защитени. Те не могат да плащат. Но пък ще нарасне сумата на тези необслужени кредити до 15 милиарда. Сега, що се отнася до количественото разхлабване? Гърция е освободена от него. Тоест, Централната гръцка банка обаче участва в този механизъм и до 2017 година сме е, изплатили 62 милиарда евро. Та въпросът ми е кога Гърция ще бъде включена, и т.е. гръцките държавни облигации ще бъдат включени именно в този механизъм за количествено разхлабване. Quantitative easing. Дали е, в рамките на е, Европейската централна банка е проведено някаква такова изследване е, за включването на Гърция в, към механизма и кога дружествените облигации на Гърция ще бъдат включени именно? Дали ние ще можем да ги купуваме или Гръцката централна банка ще има възможност, има право да ги купува? Благодаря. Благодаря. Отговора на втория въпрос е, ще го направим, когато те станат достъпни. Имам предвид, докато няма да го правим, докато не започнат да отговарят на критериите. По първия ви въпрос, не мога да коментирам, защото всичко това е обект на преговори, които текат и в момента в Атина. Когато говорим за намаляването на нивата на необслужваните кредити, не трябва да забравяме, че някои от притежателите на този дълг са част от един много по-голям социален проблем. От друга страна съществуват и така наречените стратегически заемащи. Гръцкото правителство се опитва да направи разлика между двете категории. Когато говорим за наистина бедните, обеднялите длъжници, има два начина за действие. Единият начин е да се отложи проблема и да се създаде проблем за банките. Съответно, банките няма да могат да отпускат кредити, да подкрепят частния сектор, както иначе биха правили. Втората стратегия е да се запази културата на плащания, т.е. банките няма да бъдат засегнати. Те ще помагат пряко бедните собственици на тези облигации. Мисля, че гръцкото правителство е постигнало значителен напредък, само че винаги трябва да не изпускаме от поглед факта, че гръцките банки току-що излизат от един много дълъг период в който не са имали възможност да подкрепят частния сектор. Сега те са добре капитализирани, наистина могат да представляват помощ за реалната економика. Трябва да внимаваме да не се стигна до е, негативни последици в бъдеще. Имам ли 10 секунди? казва господин Мариас. Не, казва председателя. Имате, имате време за изказване и по-нататък по време на заседанието. Сигурен съм, че ще продължите мисълта си. Изказва се господин Силва Перейра. Благодаря, господин председател. И така, забавя се економиката. Според вашите прогнози, обаче не се очаква рецесия в близко бъдеще. Уверен сте, че инфлацията, инфлационните нива ще са близо до средносрочната цел. Така или иначе обаче има забавяне, и економическия растеж е по-слаб от очакваното. Съответно, очевидният въпрос е какво може и какво трябва да направим за това. Естествено, не трябва само да стискаме палци. Отчитаме вашия отговор относно паричната политика. Вие казвате, че тя е достатъчно отзивчива по своя характер и ако трябва и ЕЦБ ще направи още повече. По отношение на останалото обаче имам два въпроса. Първо, политическите рискове, които поражда Брексит. Съгласни ли сте с представителите на Британската централна банка, че излизането без поразумение е нещо по-лошо като сценарий? 8 седмици ни остават до крайния срок, до излизането на Великобритания, според вас, дали първото нещо, което трябва да се направи, е, за да има растеж, е да се избегне излизането без делка? и на второ място економическата и фискалната политика. В годишния преглед на растежа Европейската комисия Говоря за прегледа за 2019 година. Та комисията призовава за по-висококачествени инвестиции, по-експанзивна фискална политика в страните с излишък. Съгласен ли сте, че висококачествени собствените инвестиции и тази по-експанзивна политика в страните с излишък трябва да са част от инструментите, за да има економически растеж и да се справим с забавянето. Благодаря. Относно Брексита. Неохотно отговарям на подобни въпроси, защото, знаете, никога не сме желали да се намесваме в дебати, които така или иначе са достатъчно сложни. Освен това, не трябва да забравяме, че ЕЦБ не участва в преговорите. Ние просто наблюдаваме, сътрудничим с Бенка в Ингланд и се опитваме да се подготвим, що се отнася до финансовите пазари. Трябва да сме подготвени спрямо всеки един сценарий, много работехме с банка. В Ингланд има една работна група съвместна, която работи вече няколко месеца. Не мисля, че сме готови открито да кажем какви са плюсовете и минусите е, от евентуалните решения, които ще се вземат в Великобритания. Знаете, те се дебатират в момента там. Основната ни задача е да гарантираме, е, че ще се предприемат спешни мерки при всеки един сценарий и че ще сме подготвени, ще знаем по кой път ще трябва да поемем. Много от е, спешните мерки няма да са свързани с е, действия от страна на публичните органи, но ще трябва да има понякога подготовка от страна на частни е, лица. Добре подготвени сме на един, в един напреднал етап сме по отношение на подготовката. Комисията каза, че времевата еквивалентност, която е под условие естествено, много помага. По втория ви въпрос, аз съм съгласен с комисията. Много говорим за размера на бюджетите в различните страни. Тъй като обаче е много по-трудно, много по-малко говорим за това доколко един бюджет трябва да е насочен към растежа. 7, 8, 9 години преди кризата в много страни имаше значително увеличение на текущите разходи. Драматично намаляване на публичните инвестиции, освен това, и значително увеличение на данъците. Едва ли можем да се очудваме тогава, че когато кризата ни връхлетя, някои страни, които използваха подобни политики, ненасочени към растежа, пострадаха в по-голяма степен. И като споменем и набирането на огромни задължения, които ограничават фискалната политика, всичко става ясно. Така че трябва да се говори за състава на бюджетите и подобни аргументи са добре дошли. Комисията говори и за симетричното прилагане на процедурата по макроекономическите дисбаланси. Тук също подкрепяме Европейската комисия, но ние трябва да направим една крачка напред в повече. Да попитаме какво означава това. Какво означава това за страна, в която има пълна заетост? И то в продължение на години – страна, в която няма достатъчно работници в много сектори, в почти всички сектори. Какво означава за една такава страна да се предвидят повече разходи? Въпросът е много релевантен. Ако става дума за инвестиции в цифровизация, в технологии, в инфраструктура, тези инвестиции са добре дошли. Има нужда от тях, но това е само първата стъпка трябва да се запитаме как да се материализират инвестициите и как тези инвестиции да се прехвърлят по силата на ефекта на доминото върху други страни от еврозоната. Не е ясен отговора на този въпрос. Благодаря. Волф Клинц. Господин председател, вие сам казахте, че ви задават сложни въпроси. Ще ви задам два много прости въпроса. Първия. Членството в еврозоната. 26 от 28 държави членки са се задължили да въведат еврото. Седем още не са членове на еврозоната, макар че една или две биха отговорили на очакванията и на изискванията за членство. Как гледате на това развитие? Трябва ли онези, които са поели правното задължение, да бъдат задължени да се присъединят? Какво смятате вие? Смятате ли, че една-две държави след година-две могат да кандидатстват за членство? Втория въпрос. Когато бях председател по темата финансова криза имаше специална комисия, Перванш също председателстваше там, разгледахме специалната роля на агенциите за кредитен рейтинг. И стигнахме до заключението, че желателно в ЕС да има агенция за кредитен рейтинг, която не зависи от американско влияние. Казахме тогава, че това трябва да е една частна агенция за кредитен рейтинг. Тя трябва да бъде създадена с частни капитали и тази агенция може да промени в крайна сметка и бизнес модела си и да зависи от инвеститорите. Аз превърнах този проект в нещо като проект водещ за моята политическа кариера. Не успях особено. Междувременно обаче разбрах, че са се появили много други агенции. Една от тях е много успешна, работи в повече от 6 държави. Повече от 200 човека работят в нея. Те са от повече от 13 страни. И тя е прията от институции като ЕИБ. и в тази агенция обаче ми казват, че ЕЦБ е, не я счита за еквивалент на трите големи. Има, но името на тази агенция е Скоп. Какво смятате вие по този въпрос? По първия ви въпрос. Еврозоната наистина се закрепи и сега е по-силна. Естествено, че искаме скоростта да е по-голяма, но има напредък. Особено като погледнем какво беше положението в началото на кризата. Процесът не е приключил, но е достатъчно напреднал, за да можем да обърнем вашия въпрос. Искам да потвърдя това, което и вие казахте. Акцента пада не върху това дали към еврозоната могат да се присъединят а, а, страни, а дали самите страни са достатъчно достойни за да влязат в еврозоната. Очакваме всички страни, които нямат клауза за неучастие от Съюза, рано или късно да влязат в еврозоната. Онова, което ще се случи, зависи основно от два фактора. Тяхната готовност и желанието им за нещо подобно. Процедурата относно готовността е общо взето същата с една голяма разлика. Тези страни трябва да осъзнават, че сега се присъединяват и към банков съюз. Тоест, чрез присъединяването към еврозоната тези страни ще трябва да гарантират, че техните финансови институции, техните банки ще укрепят силата на банковия съюз, а няма да отварят нови пробойни. Толкова по първия въпрос. Положението е малко по-различно спрямо преди 10 години. Тогава си задавахме въпроси дали има смисъл от разширяването, дали Съюза няма да бъде отслабен чрез едно разширяване. Много неща се промениха и както вече казах, много други неща ще трябва да се променят, за да може Съюза да стане по-силен. Съдейки по днешното ни положение, сме достатъчно силни, за да можем да приемем нови членове. Следващия въпрос – агенциите за кредитен рейтинг. Дълго можем да говорим за това дали тези агенции са съвършени или не. Спомням се, когато председателствах така наречения ФСБ, когато търсихме първите отговори на финансовата криза през 2008 година, че обсъждахме ролята на агенциите за кредитен рейтинг, когато избухна кризата. Всъщност ролята беше такава, че едва ли можехме да ги препоръчаме на някого. И тогава някой каза, че ще трябва да се научим да оцеляваме без тях. От тогава насам обаче е станало ясно, че е много трудно да се намери а, съществен заместител. Какво имам предвид? А, актьори, които могат да се ползват със същия кредит на доверие от основните инвеститори, например пенсионни фондове е, и всички други големи играчи в финансовия сектор. Защото те всъщност е, подсигуряват доверието, с което се ползват агенциите за кредитен рейтинг. По време на финансовата криза тези агенции бяха много близо до загуба на доверието от тях, защото те бяха дали рейтинги на продукти, които не заслужаваха такива рейтинги и съветваха да се инвестира в продукти, които са, се оказаха съмнителни. Но е много трудно да се каже дали една частна агенция би се ползвала с по-голямо доверие, отколкото една държавна или публична. Много е трудно да се влиза на пазарите е така, изведнъж. Трябва агенциите за кредитен рейтинг е, да бъдат достатъчно добре оценени. Ние в ЕЦБ, не знам за обхвата, затварям скобата, но в ЕЦБ използваме редица критерии и начини за оценка на тези агенции. Някои централни банки също имат собствени рейтинги, има и вътрешни оценки на рейтингите. Цял спектър от е, възможности има. Благодаря, Штефан Гералт. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател на ЕЦБ. Говорихте за Северна и Южна Европа части на континента, които са обедени от обща валута, но доста разделени економически. Разбирам, че един от начините за решаване на проблема, една от стратегиите е да се държат лихвените нива ниски, само че това оказва въздействие върху нези, които а, имат а, депозити, спестявания. Има отрицателни нива сега и в рамките на инструмента за защита на, на, на кредитите. А, дали промените по отношение на спестяванията са единствения начин да се действа? Вие не бихте ли помислили за някакъв друг инструмент? И ако бихте могли да избирали какъв да е този инструмент, какъв ще е той? Благодаря. На първо място, ниските лихвени нива и даже отрицателните лихвени нива нямат за цел да държат еврозоната цяла – Мотивацията не е така наречената колегиалност на членовете на еврозоната, както я наричате вие. Мотивацията е стабилността на цените. Стана ясно през последните няколко години, докато бушуваше кризата, че този инструмент ще бъде изключително ефикасен и той се оказа наистина такъв. Опита ни по отношение на отрицателните лихвени нива е изключително положителен, що се отнася до стимулирането на економиката, увеличаването на кредитирането и премахването на проблема с финансовата раздробеност. Това е основната логика на отрицателните лихвени нива. Въздействието върху спестяванията. Ще трябва да направим оценка тук. Е, става дума за много краткосрочни по своя характер мерки, що се отнася до инструмента за депозитите. Дали самите спестявания са засегнати отрицателно? Някои спестявания, корпоративните спестявания, например, е, получават е, отрицателни лихви, но когато говорим за вложенията, некорпоративните вложения са със ставка 0. Когато се инвестират тези средства, те не винаги се инвестират в краткосрочни активи. Те се инвестират в активи, които чието падеж и чиято доходоносност идва по-нататък във времето. Когато говорим за различни политики, за различни мерки, трябва да отчетем много различни фактори. Можем да се запитаме дали спестяващите извличат полза от това, че спестяванията са им в една стабилна економика, където намалява безработицата и съответно поради увеличаването на номиналните е, заплати, те са в е, възможност, с възможност да спестяват повече или за спестяващите е по-добре да има по-високи лихви, но пък е, да съществуват те в економика, в която има по-малко работни места и по-малко растеж. Ако теглим чертата можем да кажем, че отрицателните лихви наистина изиграха много полезна роля, що се отнася до паричната политика, що се отнася до спазването на мандата, който беше предвиден в тази връзка. Благодаря, така приключваме с а, темата паричен диалог с вас в качеството ви на председател на ЕЦБ. И сега преминаваме към диалог с вас в качеството ви на председател на Европейския съвет за системен риск. Ще бъда много строг. Когато ви давам думата, трябва да приключим до 18 часа най-късно. Веднага давам думата на председателя Драги. Just a little water before. Само малко вода, ако позволите. Абсолютно, no, thank you. No. Thank you very much. By the way, that's been very generous of you to say that. Много благодаря. Благодаря ви за този подарък. Много сте щедри. Honorable members of the Почитаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, госпожи и господа. С удоволствие се обръщам към вас в качеството си на председател на Европейския съвет за системен риск. Това е последната ни среща по време на този парламентарен мандат и искам да използвам тази възможност за да поразмисля заедно с вас за това какво сме постигнали в областта на макропруденциалността, какви са основните ни постижения – и как се отнасяме към нефункциониращите заеми. Докладът за тях е обнародван днес. Искам също да обсъдим предизвикателствата, които ни очакват. Съветът за системен риск има важна роля в подпомагането на една успешна политика за макропруденциалност в Европа. Първо това е форум за колективна дискусия на възникващите рискове и уязвимости. Второ, той позволява на органите да се учат един от друг, като споделят опита си при използване на инструментите на макропруденциалността. И трето, той извършва оценка на действията за макропруденциалност в целия Европейски съюз, като използва собствени инструменти на мекото право, предупреждения и препоръки, за да ограничи евентуално негативните последици от бездействието. Едва в началото на този парламентарен мандат органите за макропруденциалност получиха акс, достъп до необходимия инструментариум – във връзка с регулативната уредба, която бе приета като реакция на глобалната финансова криза. По време на нашите срещи обсъждахме за това как компетентните органи използват този инструментариум, за да се справят с възникващите рискове, включително и като отговор на препоръките и предупрежденията на съвета за някои отрасли, например този на недвижими имоти. Макропруденциалните органи използват съществуващите политически институции инструменти и целенасочено ги активират. Това отразява хетерогенността на слабостите в различните страни. Например, Буферът за системния риск е използван за преодоляване на системен риск в 12 държави членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Норвегия и Лихтенштайн. В момента има 7 страни с активен буфер а, за контрацикличност от 0,5 до 2% е диапазонът на този буфер. И няколко страни за пръв път ще отчетат положителен ръст от 0,25 до 2,5%. Нещо повече. В повечето от държави членки на Европейския съюз макропруденциалните органи активно са използвали инструменти, свързани с длъжниците, които съществуват по силата на нормативните уредби, за да гарантират стандарти на заемането и да могат да управляват задлъжнелостта на домакинствата. Така стигам до макропруденциалния подход на е, съвета за системен риск към необслужваните кредити. Най-напред е, ще се спра на основните съображения, свързани с макростабилността при тези заеми. Тези заеми стават системен проблем, когато засягат значителна част от финансовата система, значителен дял от нея, като намаляват нейната устойчивост на шокове или увреждат основната и функция да улеснява финансовото посредничество. Като се има предвид мандатът на съвета и работата му до сега за решаване на проблемите с необслужваните кредити в Европейския съюз, съветът поиска да се разработят макропруденциални подходи, за да се предотврати възникването на структуроопределящи необслужвани заеми. Докладът, обнародван днес, прави констатацията, че макропруденциалните органи вече разполагат с необходимите инструменти за справяне с посочените уязвимости. Съветът за системен риск приветства неодавнашните промени в уредбата на макропруденциалните буфери. Тези промени ще доведат до по-голяма гъвкавост на буферите за системни рискове и ще дадат възможност на компетентните органи да използват целенасочен, инструмент за справяне с конкретни а, уязвимости в конкретни пазарни сегменти или за конкретни групи длъжници. Същевременно съветът е определил, че е необходима работа и в някои области. Допълнителна работа в някои области. Ще започна с мерките, свързани с длъжниците. Мерките, свързани с длъжниците, като да кажем тавани на отпусканите кредити въвеждат минимални стандарти за отпускане на кредити. Така банките не се обременяват с прекалено много кредитни експозиции и стават по-малко уязвими от системни шокове. Увеличава се устойчивостта на банките те се улесняват, когато могат да ограничат стойността на отпускания кредит с оглед на дохода на длъжника или на неговата кредитоспособност. Така могат рисковете да се уловят на много ранен етап. Както вече казах, мерките свързани с длъжниците се използват в по-голямата част от държавите членки за отпускане на кредити на домакинствата. Според Европейската Централна банка, това трябва да е част от инструментариума е, на макропруденциалните органи. А в момента това не е така. Като се има предвид какви са ползите от тези мерки, според съвета за системен риск е необходимо подобни мерки да се разпрострат извън домакинствата и към, по-специално към така наречените нефинансови корпорации – Разбира се, трябва да се проучат слабостите в един такъв подход, които се дължат на хедерогенността, поради разликите в размер, в сектор и във възможност да се изплати обратно кредитът. Има становище за необслужваните кредити, което обръща внимание на нестабилността на правната уредба като източник на необслужвани кредити. И това нещо е извън пределите на компетенции на макропруденциалните органи. Но все пак уредбата е важна и тя трябва да се използва, за да се отстранят недостатъците от юридическо и съдебно естество, които все още съществуват в някои държави членки. И сега, нека се спра на основните трудности пред нас, като се има предвид, че все повече кредитно посредничество се извършва от небанкови финансови институции, Европа трябва да снабди макропруденциалните органи с необходимите средства за действие в случай, че съществуващите рискове мигрират извън банковата система или се появят нови рискове. По тази причина с вашата комисия аз често съм обсъждал стратегиите и приоритетите на съвета за разширяване на макропруденциалната работа извън банковата система. По време на срещите си сме обсъждали наши предложения за преразглеждане на регламента ЕМИР – Миналия път, когато се видяхме, ви запознах с предложенията за макропруденциални инструменти и правила за застрахователния сектор. Общият инструментариум трябва да включва средства за преодоляване на риска при ликвидността и също така рисковете от задлъжнялост и кредитна експозиция при някои инвестиционни фондове. Но трябва да бъда искрен. До сега няма голям напредък при включването в европейската правна уредба на макропруденциални средства за справяне на, с макропруденциалните рискове извън банковата система. Трябва да имаме достъп до висококачествени статистически данни за операциите и сделките. За да постигнем такава пълна, релефна картина, е необходимо да сундираме цялата налична информация в държавите членки. Данните, които сме събрали чрез регламента ЕМИР, показват, че е много важно да има по-голяма стандартизация при събирането на статистически данни, като по-широко се използва идентификатора на юридическите лица. Затова е необходимо да се инвестира в аналитически ни и в инфраструктурни инструменти. Искам да благодаря на вашата комисия и в частност на нейния председател и заместник председателя за прекрасното ни сътрудничество през изминалите години и за много полезния обмен помежду ни, не само тук, но и в заседанията при закрити врата. Много съм благодарен за това, на което ни обърнахте внимание последиците от промените в климата върху макропруденциалната рамка и финансовата стабилност и също така стандарт 9, нещо, което се превърна в отправна точка за нашите собствени разговори. Съветът за системен риск ще продължи да разисква темата промени в климата и аз се надявам, че по време на бъдещи срещи ще можем да ви дадем актуална информация. Също така, Вашите препоръки са много важни за Международен стандарт за финансово отчитане 17 във връзка с застрахователните договори. Искам да изразя благодарността си към господин Бурхард Болца и госпожа Парванш Берес и делегацията на вашата комисия на заседанията на нашия управителен съвет. Много благодаря за вашето внимание и сега с готовност ще отговоря на въпросите, които бихте имали. Uh, благодаря. Благодаря за това, че Припомнихте, че ние се срещаме и при закрити врата и че е, също така сме работили по международни стандарти за финансово отчитане 9 и 17 и сме направили препоръки към вас, както и сме направили препоръки за разширяване на макропруденциалната политика извън тесните предели на банковия сегмент, е, като е, препоръчваме тази политика да се прилага и към други сектори на финансовия пазар това е от полза за целия Европейски съюз. Сега започваме с колегите, които желаят да се изкажат. Трябва да бъдем по-лаконични от обичайните 5 минути за изказване. Както казах вече, ще бъда строг в следенето на времето Марко Сфербер. Благодаря, господин Драги. Позволете ми да представя една тема, в която виждам системен риск, а именно въпроса за трансформацията с Английската централна банка след Брексит. Именно как, какви ще бъдат последствията от напускането на Английската централна банка, Европейската система? Какви са параметрите? Ще се въведе ли ограничения върху а, обета, обема? Ако да, какъв, по какъв начин? именно как ще изглежда този слоплайн по отношение на националните банки и съвсем конкретно един друг фактор, който именно може да се използва от своплайн, а именно дали евроклиринга има ли някакви проблеми, трябва налагат ли се някакви допълнителни мерки, именно отново по отношение на ACH. И то в случай на твърд Брексит. Благодаря ви. Um, it'd be difficult for me to discuss all these Сега всички тези въпроси в момента се обсъждат. За втората част от вашия въпрос ще кажа, че не участваме в преговорите за Брексит, така че е трудно ни е да разискваме резервните мерки. Единствено мога да кажа, че сме подготвили почвата и заедно с Английската банка – сме видели къде се намират слабите места и мислим какво може да се направи, за да няма големи рискове. Особено като се има предвид, че има достатъчно време за проиграване на всеки вариант и за вземане на необходимите мерки. До такава степен има достатъчно време, че нищо не се прави през последните седмици. Всичко е замразено, така да се каже, за да се видим какво ще стане с Брексит и след това ще се вземе решение. Същото въжи е, за е, линиите за слопове. Не мога да обсъждаме условията, е, но това не е единствената линия за слопове, с която разполагаме. Банка в Енгланд е добър контрагент, на кредитоспособен контрагент за нашите слоп линии. Това трябва да е гаранция за всички заинтересовани. Благодаря ви. Тези, които трябва да поемат рисковете, знаят ли всички детайли? Информирани ли са за всички детайли, свързани с така наречените линии за слопове? Да, всички, които носят а, рисковете. Членовете на съвета знаят всичко за тази слоп линия, но това не е единствената слоп линия. И не става дума за някакъв нечуван до сега риск, безпредседентен риск, с който да трябва да се сблъскаме в някакъв момент. Благодаря, Бабет Уинтер. Благодаря ви. Добре дошли. Имате думата. Добре дошли сте като нов член на Комисията по економически въпроси. Благодаря. Ще се изкажа на немски. Yeah, Драги, grad... Уважаеми господин Драги, току-що чухте, че всъщност аз съм сравнително нова тук в тази комисия, така че нямам толкова опит до сегашните диалози, но в това рамките на 2 часа и половина а, мога да кажа, че а, тази информация беше изключително важна, именно която мога да, информация, която мога да представя и в моя избирателен район. И смятам, че това въжи за мен така и за другите колеги. Тоест, ние също така носим отговорност именно да предоставяме информацията, която получаваме тук в нашите избирателни райони. Имам един общ въпрос. Бих искала с него да започна. Прогнозите за растеж. Вие казахте, че тези прогнози за растежа са е, леко спаднали. Смятате, че, че е, Европейския е, съвет за системен риск може така а, а, анализира системните цикли или също така а, виждате някакви системни рискове, а също така и с оглед на, на Брексит, Смятате ли, че а, това може да се отрази върху конъюнктурното развитие и прогнозите? А вторият ми въпрос е свързан с нещо, тема, която е така важна за Германия. Но слухове или медийни дискусии относно сливането на две банки, е, Deutsche Bank и Commerzbank. Сега не знам, <laughs> вие разбира се, конкретно дали може да се изкажете относно сливането на тези две големи банки, но все пак искам да ви попитам, така ако сравните нещата, сливане, именно за да се стигне до по-печеливша структура, това обаче е риск и за загуба на работни места, а от друга страна обаче ще се получи една институция, която е много по-голяма. Други казват обаче, че, например, твърде големи за да фалират. И това е феномен, който така буде доста притеснения от моите сънародници. Така, разглеждате ли, как гледате на този въпрос? По-скоро да запазим диверсификация на пазара или, или по-голямо сливане, по-големи банк, банки? Благодаря. Благодаря ви. По първия въпрос за цикъла на растежа ще кажа следното. 2017 година беше изключителна година от гледна точка на растежа. И това се дължеше преди всичко на външното търсене, а именно експорта. Износът вървеше с големи темпове. Е, част от това се дължеше на фактора споменат от вас. Ние снижихме а, е, траекторията на ръста, но също така имаше и по-низки проекции за ръст. Защо се стигна до там? Поради смесица от различни фактори, специфични за отделните страни, най-различни геополитически събития – Забави се търсенето в останалите части на света и това до, до някъде се дължеше на заплахата от протекционизъм. Мисля, че съм споменавал а, това и преди. А, на този фронт а, нали, циклично расте риска от протекционизъм, защото циклично растат страховете. Разбира се, а, в еврозоната до някъде спадна доверието поради излизането на Великобритания от Европейския съюз и вътре в еврозоната имаше някои събития в отделни държави, членове на еврозоната, които се отразиха върху доверието и оттам върху растежа. Най-значимият фактор бе забавенето на економическия растеж в Китай, също така отшумяването на ефекта на фискалните мерки в Съединените щати и това, което стана с автомобилостроенето в Германия. Така че всички тези фактори се съчетаха и породиха действието си заедно. Оценката на управителния съвет на последното му заседание беше, че наистина е занижена прогнозата за растежа. Но това, което най-много трябва да ни интересува, е доколко устойчиво устойчиви са тези фактори, доколко устойчиво те ще произвеждат своето действие. Ако те са твърде устойчиви във времето, да кажем геополитическите фактори могат да се окажат такива, тогава и последиците от тяхното действие ще се проточат във времето. Също времено виждаме, че економиката в други свои направления отбележи ръст. Да кажем, заетостта. Някъде, където растежът е ограничен, това се дължи на липсата на квалифицирана работна ръка. И така смятаме, че можем да имаме доверие, че лихвените проценти ще бъдат на нивото на целите ни, обаче това забавяне може да се окаже устойчиво. Това ще стане ясно, когато видим мартинските прогнози за еврозоната. По втория ви въпрос, наистина не мога да коментирам това, което правят отделни институции. Да, знам, че просрочвам времето си. Основното е следното. Ако институциите а, започнат да растат, станат прекалено големи, има начини да се справите с този проблем, че те ще бъдат прекалено големи, за да се допусне фалитът им. Взаимна свързаност е, евентуално прекратяване, поставяне под надзор. Има много начини за овладяване на тези рискове. Трябва да се гарантира, защото институциите да не бъдат прекалено големи, за да не се допуска тяхното фалиране, но същевременно те трябва да бъдат оптимални като размер, за да могат да функционират резултатно. Благодаря, Нотис Мариас. Господин Драги, ще се върна на въпроса за необслужваните кредити. Ние ги наричаме червени кредити в Гърция. В момента милиони гръцки граждани са извънредно притеснено, притеснени. Е, те е, са застрашени от личен фалит е, поради политиката за изваждане на Гърция от неприятностите през последните години. Ще има ли план за спасяване на бедните кредитополучатели, защото вие спасихте гръцките банки, обаче бедните кредитополучатели плащат цената. Не може ли да се създаде някакъв фонд със специално предназначение, който да помогне за спасяване на е, кредитополучателите? Те се питат. Е, смислено ли е да се продават необслужваните кредити е, на фондове на цена 8 до 10% от реалната, без да им се даде възможност самите те да изкупят е, кредитите за същата цена. Изборите чукат на вратата. Гражданите сега ще отсъдят срещу нас. Фондът може да купи един кредит за 10 хиляди евро. И ако фондът може да купи един кредит за 10 хиляди евро, е, за заемополучателят се пита защо аз самият не мога да откупя кредита за същата цена. Това са много конкретни въпроси и преди да ми дадете абстрактен общ отговор, много бих се радвал да получа конкретни отговори. Гръцките граждани слушат внимателно гледат, те знаят, че ще изгубят а, домовете си, за които се насрочват публични а, продани. А, има ли възможност, ще бъде ли дадена възможност на Гърция да създаде държавен фонд, за да помогне на кредитополучателите чрез изкупуване на техните задължения и след това ще имат ли възможност кредитополучателите да изкупят тези заеми от фонда. Това се обсъжда в Атина. В момента вие го подлагате на обсъждане и тук. Какво мога да кажа? Естествено, винаги можете да създадете фонд, чрез който държавата да изкупи тези кредити. Въпросът е на каква цена – Въпросът е дали един фонд, който ще изкупи тези кредити и така помага на обеднелите хора в вселената на банкови длъжници, може ли този фонд да бъде създаден в съответствие с правилата за държавните помощи? И отговор на този въпрос трябва да бъде даден от Европейската комисия. Европейската централна банка няма и, и също така съветът за системен риск няма никакво предварително формирано становище по този въпрос. Нито против, нито за тази идея. Този проблем има социален аспект. Значи, съществуват две категории бедни. Реално бедни и стратегически бедни хора. Стратегически бедните трябва да са предмет на други мерки, но реално бедните трябва да бъдат подпомагани така, че да се откликне на техните обществени нужди. И това трябва да стане без да се унищожава банковата система. Значи, правителството трябва да реши това. Мисията, която сега е в Атина, цели да обсъжда тези въпроси, но трябва да стане в съответствие с правилата за държавните помощи. Господин председател, конкретен беше въпросът ми. Ипотека на стойност 100 000 евро. Фондът изкупува този кредит за 10 000 евро. Защо не може самият кредитополучател, самият задлъжнял, да купи за същата цена. И тогава може да има държавна фундация, държавен фонд, държавна институция, която да му помогне да направи това. Ние в миналото сме намерили начин да заобиколим правата за, правилата за държавните помощи, за да помогнем на банките. Защо не можем да ги заобиколим, за да помогнем на кредитополучателите? Този въпрос трябва да получи отговор от Европейската комисия, не от Европейската централна банка. Благодаря, господин Тремоза. Благодаря, господин Драги. Благодаря за това, че сте тук, за това, че помагате на нашите страни да излязат от финансовата криза. Имам няколко въпроса но изслушах внимателно това, което говорихте с господин Ламберт е, за задължителните норми. Не се ли притеснявате, когато нормите не са задължителни? Когато един дълг е прекалено висок, е, казвате, държавата губи суверенитета си. Може ли да хвърлите повече светлина? Е, какво да правим, когато задлъжнелостта се увеличи толкова? Има разлика в динамиката на публичния дълг в различните страни на еврозоната. Видяхме, че цифрите в Германия спаднаха от 80 на 60%, обаче за други страни има процедура на прекомерен бюджетен дефицит. Увеличава се съотношението между бруден вътрешен продукт и задлъжнялост. Притеснявате ли се от връзката между а, банките и обществената задлъжнялост. Европейската Централна банка купува правителствени държавни облигации, като обезпеченията са все едни и същи. Всеки друг актив няма така наречените подстрижки. Ще настоява ли те ли да има така наречените пострижки, така нареченото урязване, когато става дума за държавни дългове или не? Thank you. Uh, the, um... Благодаря ви. Трудно е, разбира се, да кажем кога дългът е твърде висок. Но, разбира се, няма да влиз, навлизам в подробности, но ще спра вниманието си на един аспект. Ваше пример. Начина по който за да, дълговете всъщност бяха намалени в еврозората. Именно се случи, когато растежът беше най-висок. Растежът е ключът за намаляване на дълга съобразно БВП до голяма степен всички страни в еврозоната през последните 10 години, да речем, предприеха различни мерки в бюджета и економиката и то по един разумен начин. Нали един или а, а, една, процентни точки плюс или минус е няма значение. Но това, което е важно, са реформите. Те водят до растеж. Економически растеж. Примерът с Германия. Това направи Германия още в началото на 2000-та година. И други страни, разбира се. Затова дълга намалява. Не е заради някаква стрикна фискална политика. Тя не води до това, до намаляване. А напротив, така, един а, благороден бюджет, както и структурни реформи. И това трябва да бъде приоритет през идните години. Сега, относно банките, които притежават държавни облигации. Държавните облигации са рисков елемент, така е. Те не бяха риск до началото на кризата, сега обаче представляват риск, така че един добър надзорник трябва да отчете този риск. И това направихме ние в нашето заключение. По какъв начин може да го направи това? Трябва по някакъв начин да запазим равнопоставеност а, спрямо банките извън Европейския съюз. Тези банки или нямат изобщо никаква рискова тежест, или много ниска. И те а, категорично отказват разговори за ограничения от страна на държавата. Тоест, това има говоря за банките извън Европейския съюз. Ние това много пъти сме се опитвали да го постигнем в комитета база. Това е един аспект. Един друг аспект. Как да постигнем напредък, без да ощетим финансовата стабилност. Един друг пример – ако искате да не се ощети вашата доходност. Да, така е, тези облигации са рискови. И именно трябва да разгледаме въпроса, за да запазим стабилността на банките. Говорихме за тия така наречени пострижки, намаляване на тежестта, ограничения за концентриране на банките и така нататък. но към момента не можем да кажем какво точно да преминем. Благодаря ви, Филип Ламберц. Господин председател, до световната финансова криза ние всъщност генерирахме задлъжнялостта. И всъщност Европейския е, съвет за системен риск е, също подкрепеше тази пристрастеност. Не говоря тук само за публичния дълг. Става въпрос за домакинска задлъжнялост, е, корпоративна задлъжнялост и така нататък. Задлъжнялост на студентите и всякакви такива подобни видове. Има ли нещо погрешно с този модел? Толкова да разчитаме на дълговете. И това носи някакъв привкус в дейността на частните играчи. Създаването на пари. И това генериране на пари всъщност е приоритет най-вече на частните финансови институции. Може би аз виждам някъде повече рискове, където вие не ги виждате, не знам. Може би да ми... Да хвърлите малко повече светлина, но аз обаче не гледам толкова спокойно именно на тази ситуация с задлъжняването. Благодаря за въпроса ви. Нека да се върна малко назад. Още преди финансовата криза. Финансовата криза която именно беше резултат от една разширена финансова политика, следвана дълги години наред. И това доведе всъщност до прекъсване на екз... съществуващите е, реглам... Е, регулаторни рамки още от средата на 90-те години. Така че ние се намираме в такава ситуация, че е, тази политика всъщност беше, тя беше необходима. Тази експандираща политика беше необходима. Това видяхме и в други страни, като Япония и така нататък. Лихвените проценти бяха ниски за доста дълъг период и това доведе до повече финансова стабилност. И в противен случай щяхме да имаме още повече фалити, масови фалити, рецесия и дефлация. Това е отговора ми, но ако ние преминем и погледнем частния дълг в еврозоната. Не е толкова лесен отговора. В новоплавяващите се пазари, като в Китай, например, и до известна степен в Штатите, виждаме, че се увеличава частната задлъжнялост. Не толкова много тук. Ниските лихвени проценти доведоха до префинансиране на сегашния дълг, като продължава економическия растеж – намали съотношението с дълг към растеж до известна степен, обаче не намаляват, между прочим, публичните дългове. Ако разгледате всички страни, то е, стоковите задлъжнения намаляват в Европа от 2016 година насам, ако не греша. Така че частните дългове намаляват. Не знам дали това ще продължи като тенденция. Но ако погледнем от гледна точка на ЕЦБ, ниските лихвени проценти са необходими, за да спазим нашия мандат. Имаме финансов риск, който проистича от стимулите на частните инвеститори. И разбира се, това трябва да бъде отразено в макропотенциалните инструменти. Имам предвид също така европейските взаимодействията на европейските финансови институции с тези, които са извън Европейския съюз. Имам преди това, което стана през 2007 година. Да. Има някои сегменти от кредито, кредитната политика, която води до увеличаване на корпоративните дългове, но това виждаме, че по-скоро е проблем в Штатите – не банковото финансиране се увеличава към повече и повече продукти. Thank you. So the first part you could sleep better. The second part we have still something to be. Сега, разбира се, има и някои други въпроси, които трябва да разгледаме втората част. А сега думата има Мигел Виергас. Благодаря ви, ще говоря на португалски. Бих желал да се спра на два въпроса. Първо, необслужваните кредити. Аз съм доста притеснен, много повече от колегите, които се изказаха. Защото тук става въпрос за стотици хиляди договори, които се продават, препродават от португалските банки на различни инвестиционни фондове. И а, политиката на економии всъщност не доведе до обслужването на тези кредити. И това според мен е доста притеснителен факт. Вие се притеснявате, господин Драги, явно повече за банките, отколкото за самите хора. Не е ли по-добре всъщност да направим нещо, тези кредити да бъдат изплатени? Не можем да допускаме банките да продават и препродават тези необслужвани кредити. Втори въпрос, именно дълговете на големите фирми, на големите кредити, т.е. Големи, отпускането на големи кредити на големите е, предприятия. Отчитате ли алармиращите са сигнали на Банка в Ингланд? относно тяхното чуждо финансиране, защото то е също толкова високо, както и в началото на кризата. Благодаря ви, не ме разбирайте погрешно. Аз не се притеснявам само за банките, а за, за пренебрегвам хората. Не е вярно това. Ако имате голям обем от необслужвани кредити, то трябва да правим разлика между е, тези кредитополучатели, които са социални слаби и тези, които са стратегически кредитополучатели? Кой може да плати? Тоест, кои са по-слабите от тези длъжници? Ние трябва да им помогнем, за да си върнат кредита към банката. Естествено, че съм притеснени за хората. Много се притеснявам за хората. Но в никакъв случай не трябва да допускаме разрушаване на банковата ни система. В противен случай банките няма да могат да отпускат кредити на економиката. И в заключение, банките с много необслужвани кредити не могат да дава отпускат кредити на економиката. За разлика от банките, които изобщо нямат необслужвани кредити в финансовите си отчети. Тоест, тези банки ще са слаби, ще имат ниска доходност, печалби и в никакъв случай няма да се отползва за економиката. Естествено, че ще решаваме социалните проблеми, но по различен начин, без обаче да ощетяваме банковата система. Но трябва да решим социалните проблеми. Наистина смятам така. Благодаря ви, Марко Вали. Благодаря. Извинете, втори, втория ми въпрос, ако може да отговорите. А аз и преди бях отговорил. Напълно сме съгласни с Банк, Банка в Ингланд за необходимостта от един много сериозен обзор, наблюдения относно леверидж и степента на кредитиране, за да се увеличи доходността на инвестициите. Много трудно могат да се разкрият тези проблеми, защото не банковата система ги създава, а не банковите финансови институции. Благодаря ви, Марко Вали. Благодаря, господин председател. И аз като а, предходния въпрос, а, колега, ще задам въпрос относно необслужваните кредити. отдавна беше излезла информация относно а, надзорната система а, в Италия, И в Италия всъщност правителството излезе с информация, че част от тези необслужени кредити ще бъдат, трябва да бъдат изплатени. И това е проблем не само за Италия, това е системен проблем. Италия. Аз не разбирам, някои страни се справят по-добре, защо всъщност механизма не бъде упростен. Механизма към момента е много сложен. Защото всъщност тези обслужвани кредити в никакъв случай не са от полза за економиката. Те могат да породят допълнителни социални проблеми. Стига се до девалвация и по този начин биват опрощавани кредитите. И искам да попитам дали Европейският съвет разглежда рисковите на ниво 2 и 3. Неодавна бяха проведени дискусии за намаляване на цената на акциите, което породи проблеми при някои банки, особено тези, които съответстват на ниво риск 2 и 3. Мисля, че това е също толкова сериозен проблем, колкото и а, необслужените кредити. Банк, съвета ще излезе ли с някакво решение или препоръка? Да, благодаря ви. Разбира се, тези два въпроса трябва да бъдат разгледани съвместно, но позволете ми няколко общи размишления. Необслужените кредити са проблем. Трябва да се реши. Това е проблем за банковата система. Намаляват капиталните, капиталовите вложения и те. Това не стои на, на дневен ред. Това трябва да се. Това Въпросът е как да се. какво решение да се намери, което да не наруши банковата система. Така че отново тук става въпрос за намиране на балансирано решение. Не, не искаме да се даде из, изнамери лекарство, което да убие пациента, т.е. решение, което да намали доходността на банките. И тук вашата комисия винаги е играла много важна роля. Но за това, че вие събирате различните заинтересовани страни, които да намерят съвместно един разумен път. Но трябва първо да разпознаем проблема и след това да потърсим решението му. Втория въпрос. Проблема за активите и е, риска ниво 2 и 3. Сериозен е, признавам. Доколкото знам, най-скоро време ще излезе а, а, с такова съобщение. Може би се изготвя от системния а, комитета за системен риск. Благодаря ви. Сега Стефан Гералт има думата. Благодаря ви. Имам въпрос относно европейския пазар за недвижими имоти. Те винаги, цените на недвижими имоти винаги са притеснявали а, хората. Те са сериозен системен риск. Беше създаден в Штатите именно такъв балон на цените на е, недвижими имоти, който породи финансовата криза. Преди месец ще цитирам едно проучване пазара на недвижими е, имоти и цените им в редица държави членки са надценени. И като свържем това с политиката за лихвените проценти, можем да постановим, че всъщност и тук явно може да се създаде един потенциален балон, който представлява системен риск годишният растеж. Колко трябва да бъде годишният растеж на пазара на движими имоти, преди да го разгледате, разглеждате като системен риск? И смятате ли, че кога, кога смятате, какво трябва, колко трябва да се влуши именно пазара, европейския пазар на движими имоти, за да се намесите вие? Аз не съм съгласен с, с вашата оценка, че тук става въпрос за лесни пари и че този балон доведе до финансовата криза. Така че няма да, да е очудващо за вас за това, че аз не смятам, че трябва да променим лихвените ставки. Именно защото стоеността на недвижим имоти е наценена. Когато имате наценяване, наценяване в определен пазар – Кога говорим за над, надоценяване, тогава, когато това, например, се наблюдава в определени зони на еврозоната, всъщност виждаме, че навсякъде постепателно нарастват цените на недвижими имоти, увеличава се и кредитирането. Сега, ако става въпрос за ново кредитиране, имам предвид за недвижими имоти, Сега трябва да погледнем а, по общ план също така и а, пазара на търговски недвижими имоти. Тук обаче става въпрос за друг вид политика, не валутна политика. Това обаче, ако ние го направим това, ние ще а, а, нарушим мандата си. Нашата, нашия мандат е всъщност да инфлацията да доведе до нашите цели и да гарантираме стабилността на банките. Ако ние решим проблемите на един сектор, ако искате да решите проблемите в един сектор, трябва да предприемете макропотенциални мерки. Ние излизаме с препоръки към различни държави членки и в еврозоната, и извън еврозоната, тъй като а, ние установихме, че пазара на а, движими емоти е, имаше известно движение. Първаш Бере. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, което казахте за съвета за системния риск. Нашата комисия ви е дала мандат да ревизирате прегледа, да ревизирате управлението на този съвет. Е, разбирам, че това не заема голямо място в доклада, но все пак искам вашата оценка по тази препоръка. Защото всичко това започна с една оценка на работата на съвета, неговия авторитет, отражението му върху провежданата политика и в е, разговорите, особено с е, Жак Ларозиер, бяхме така единни в мнението си, че трябва да се премине към един следващ етап в функционирането на съвета. Не само това, което прави да остава на ниво академични документи, а да има реална тежест в определенето на паричната политика и нейното провеждане. Как виждате в тази връзка еволюцията, развитието на доброто управление и уместното използване на тази възможност, която споменах. И вторият ми въпрос е свързан с един риск, много ясно посочен от вас по време на предишните ни разговори, на последния ни разговор. А именно риска, свързан с недвижимите имоти за търговски цели. Вие там използвахте много силни думи. Какви са конкретните ви препоръки в тази област? Трябва ли Съюзът да предприеме законодателна инициатива? Необходимо ли е, е Г7 да се занимае с тази тема, Г20 да се занимае с тази тема, защото вие бяхте много силно обезпокоен от рисковете, които поражда този сектор. Е, бизнес с сградите. Сградите с търговско предназначение и тяхната покупко-продажба. Как да излезем от капаните, които ни залагат рисковете при тях? Благодаря ви. По вашия първи въпрос, цялата дискусия започна с а, идеята, че всъщност а, Европейския съвет а, тества от позицията на конфликт на интереси. Заключението беше, че съвета трябва наистина да действа неутрално, т.е. трябва да бъдат направени някои промени. Това обаче не е така. Ние сме посочвали потенциалните рискове от ниските лихвени ставки. никакъв случай не е вярно, че ЕЦБ действа в, конфликт на, е в конфликт на интереси с Европейския съвет за е, системен риск на 26 всъщност а, е, бяха обсъждани тези а, е, перав, мерки. Тоест, диагнозата е погрешна. Няма конфликт на интереси. Анализите не са били правилни. До какво би довело това? Можем да провиним управлението на съвета. И това ще намали капацитета и способностите на съвета да изпълни мандата си. И съответно, гласа на съвета по определени предложения, има такива предложения, т.е. гласа на съвета ще бъде отслабен. Ако имате различни гласове, които говорят за финансовата стабилност и проденциалната политика. Така че тази дискусия може да продължи, нямам нищо против, но аз съм на пълно разположение да ви изслушам, да продължа тази работа по най-добрия начин. Ние, разбира се, сме отворени да подобрим всички области, където е необходимо това но не смятам, че смяната на управлението ще бъде правилният отговор. Риска от ам, пазара на недвижими емоти за търговски цели. Както казах, да, увеличава се обема. Но кои са заинтересованите? Кои са основните актьори тук? Това не са, банк, това не, това не са банките. Това са небанковите финансови институции. Не можем да помолим Европейския съюз да разшири обхвата на пруденциалната политика спрямо небанковите финансови институции. Ние, разбира се, сме препоръчвали в законодателните актове да се включат и други финансови институции, и други финансови актьори извън банковата система, но в периметъра на пруденциалната политика. Точно към момента пруденциалната политика ясно се идентифицират тези рискове, но те не знаят какво да направят, защото не разполагат с инструментите за целта. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Много важен въпрос наистина. Така приключваме и втората част от днешното ни заседание. Благодаря на всички за този толкова интересен диалог по парични въпроси и диалог с председателя на Европейския съвет за системния риск. Благодаря за доброто и тясно сътрудничество с Европейския парламент. Приятна вечер!